Искам да ви напомня, че през 2018 година парламентът прие документ за аквакултура, европейска конкурентоспособна и устойчива аквакултура. Целта е да се разнообрази възможности на сектора. Благодаря всички, които ще участват в тази дискусия. Благодаря на всички, които ще допринесат към тази тема, за да може да разгледаме въпроса за аквакултурата в различни аз негови аспекти. Ще имаме два отделни панела. Първия панел е посветен на съществуващото положение и главно възможностите за производство. И вторият панел ще бъде посветен на научните изследвания и иновациите. Значи, след всеки панел трите експерта, тримата експерти ще имат възможност да участват в дебат с вас, като отговорят на ваши въпроси. И е, давам първо думата на госпожа Деля Круз. Е, за която ще ни каже докъде сме стигнали до сега, как изпълняваме решенията в областта на аквакултурата. Имате думата. Аз ще говоря на английски, тъй като документът ми е на английски. Аз съм заместник ръководител на Blue Economy Sector, и координатор за политика в областта на аквакултурата. Бих искал да ви представя нашата работа, нашата политика в областта на аквакултурата и по-специално прегледа на състоянието на аквакултурата в Европейския съюз. Първо да ви дам малко контекст. А, какво правиме в, да, в областта на нашия сектор? Искам да напомня на всички, че общата политика в, в областта на а, а, рибарството а, беше дефинирана по-точно в 2013 година и че а, тя е част а, от усилията за осигуряване на а, изхранване на населението, също така опасване на рибните ресурси. А, създадени са рамки на сътрудничество между страните членки за постигане на тези цели. А, сътрудничество, което се улеснява от Европейската комисия и се основава на общата визия за сектора и на националните стратегически планове за сектора до 2015 ще говорим за общата визия, която споменах, отразена в съобщение на комисията от 2013 година стратегически насоки за устойчиво развитие на аквакултурата. Този документ сега се е в процес на преразглеждане и поканихме страните членки да преразгледат своите стратегически планове – за да имате по актуална връзка с сегашното състояние на сектора. Тоест, страните сега преглеждат и наново преработват своите национални планове. Първо имаме въпроса за увеличаването на търсенето е, на морска храна и на протеини, е, като аквакултурата има е, чудесни възможности в това отношение. Тъй като храната, която се получава от нея, е с много ниски въглеродни емисии в комисията по програмата Храна от океаните, а също и стратегията до 2300 година обхваща тези възможности. Европейския съюз зависи в голяма степен от морска храна. So 30, 35% of agricultural products that we consume in the EU are coming from Само 9% от морската храна на Европейският съюз идва от аквакултурата. Значи само 9%. Тоест аквакултурата има много голям потенциал за развитие. Има също така възможност не само за разнообразяване, но също така и на концентрация в сектора. В някои в пет страни членки се и някои където се концентрира на 95% от производството. Стремеже е да се постигне още по-устойчива производство, аквакултурно производство, като се включи също така и отглеждане на водорасли за храна, безгръбдачи и други морски продукти. Нещо, което си трува да се бъде споменато, това е екологичната страна. аквакултурата в, в природните, естествени вътоеми и в, в в блатистите райони. Не е малък потенциала на молюските, а също така освояването на въглерод от водораслите. Нещо, което е свързано с целите за предотвратяване на затоплянето на климата. Някои от местата, където се развива аквакултурата, са доста отдалечени. И в контекста на прехода към устойчива економика е много важно да се обърне внимание на това. Трябва да спомена, че съществуват и бариери, пречки, някои административни трудности – и нови предизвикателства създава промяната в климата. И общата визия за сектора трябва да отчете всички тези фактори. Искам тук да ви покажа какви са целите на този стратегически преглед. Вече споменах потенциалът за растеж, разнообразяването, устойчивост и конкурентоспособност. Това са целите. Те могат да бъдат постигнати по различни пътища. Вече 7 години работим по рамките за координиране на нашите усилия и ще използваме резултатите в новата стратегия. Е, също така обръщаме специално внимание на финансирането, иновациите и консолидирането на усилията в конкретни препоръки. Необходимо е аквакултурата да изиграе своята роля. Тя има голям потенциал както вече казах, да предлага храна, която се произвежда при много ниски въглеродни емисии. В стратегията, която разработваме, това е един от ключовите аспекти. И накрая, инструментите, с които разполагаме, са разнообразни ще ги използваме, за да постигнем а, устойчивост. А, а, ще имаме финансиране по Хоризонт Европа. Очакваме и от други места подкрепа на сектора. Разчитаме и на конку... международното сътрудничество на ниво Европейски съюз. И накрая да кажа докъде сме стигнали в уточняването на областите, в които ще се прилага тая наша нова стратегия. Говориме за устойчива аквакултура, а също и за а, а, съвет, а, консултативен съвет. През октомври се срещнахме с представителите на страните членки и, и сега, в резултат а, на тази първа среща, развиваме по-нататък нашите дискусии по този въпрос. Необходимо е да работим в няколко различни насоки. Трябва да идентифицираме по-точно областите, в които е необходима по-нататъчна работа по бъдещите стратегически насоки – Необходимо е по-точно да се определят тези области и да се идентифицират новите предизвикателства, пред които сме изправени. Няма в подробност да, влизам, ще спомена само. Споменах вече екологичните аспекти на сектора. Необходимо е да се положат усилия в рамките на новият Европейски зелен пакт – а също така а, да се види какъв ще е приносът на аквакултурата за опазване на околната среда. Втора област това е информацията. А, трябва да използваме конкурентните възможности на аквакултурата в рамките на пазара. Това е много важен аспект от нашата работа. Интегриране на сектора с местната економика е също нещо, което е много важно. Знаем загрежеността на някои заинтересовани страни от възможното отрицателно въздействие на аквакултурата върху околната среда. Затова аквакултурата и нейните производствени мощности трябва да бъдат а, интегрирани с местната економика. Готова съм да ви предоставя допълнителна информация за нашата нова стратегия в областта на аквакултурата. Сега продължаваме дискусии с всички заинтересовани страни и експерти от страните членки. Ще продължим тези консултации ще обсъдим предизвикателствата и възможностите за сектора. И като целта ни е да приемем новата стратегия през есента. С голямо удоволствие ще дойда пак във вашата комисия и ще обсъдя а, новите а, документи, които ще приеме. Благодаря. А, Значи става дума за стратегията а, от аквакултурната ферма до масата за ядене. А, така наречената farm to fork на английски. И, и, а, ние е, ще се връщаме към този въпрос не един път. А, интересни биха били а, е, данните за развитието на сектора, които бихте могли да ни предоставите. А сега. А, давам думата а, на господин а, Пауло Сера Лопес и господин Луиджи Маркетин, които ще а, говорят за аквакултурата в отдалечените региони. Той ще говори от името на Аквазор. Имате думата. Имате около 10 минути. Um... Здравейте! Казвам се Пауло Сера Лопеш. Аз съм от един много отдалечен регион. Ще може ли да покажете презентацията ми тук на екрана? Има нещо, което е особено важно за нас и ще го иллюстрирам по време на изложението си, а именно, че на Зорските острови може да се установи лаборатория, която да е от стратегическо значение с оглед на бъдещите инвестиции. Става дума за аквакултурите. Well, we started in 2006. Започнахме работа през 2016 година. На Азорските острови бе учредено дружество от областта на аквакултурите, дружеството Аквазор. Трябваше да решим на какви видове да се спрем и къде да ги отглеждаме винаги сме искали да отглеждаме аквакултури в открито море, така че трябваше да си подберем и съответните видове. Спряхме се върху риба и морски водорасли. Избрахме рибата, тъй като в Европейския съюз ние сме, може би, регионът, където се консумира най-много риба. Освен това, считано от 1 април. Всяка година консумираме в Португалия само внос на риба, тъй като се изчерпват запасите за пазара. Спряхме се и върху морските водорасли, тъй като те са ресурс, който има бъдеще. Спряхме се по-конкретно върху едрата кихлибарена риба. Вероятно това в бъдеще ще е сьомгата на Южна Европа. Вероятно това е един от най-успешните видове в рамките на 5 годишен период. Планираме в рамките на 5 годишен период да можем да произвеждаме по 1000 тона годишно. Започнахме работа по 7 проекта. Всички те са дребно мащабни, новаторски проекти. На Зорските острови морето е много бурно така че се опитахме да намерим подходящи места за работата си. Спряхме се върху отглеждането в открито море. Когато се отглежда в открито море, човек трябва да търси заслонен залив. Също така, за да има повече безопасност, трябва да се работи и на по-голяма дълбочина. Създадохме един люпилен басейн, специално за едрата кехлибарена риба. Това така изглеждаше първоначално люпилният ни басейн. Трябва да се изградят 10 такива басейна, за да можем да преминем към следващия етап от проекта. Изпробвахме също така и различни видове клетки. Ще ви покажа скоро снимка на една такава клетка в открито море. Тя може да бъде спусната на дъното и така да устои на всички бури. Вече отстояхме на 3-4 много силни бури на Азорските острови. Ето, това е клетката. Доста е голяма. На върха на клетката виждате човек, можете да сравните каква е разликата между човешкия ръст и големината на тази клетка. А от другата страна виждате снимка на клетката под вода. Когато а, клетката е под вода, върхът ти отстои на 12 до 15 метра от повърхността на морето. Американско дружество произвежда тези клетки и това е <clears throat> най- изложеният на външно влияние обект, за който тази компания доставя клетки. Успяхме след първоначални изпитвания значително да подобрим съоръженията си. От Чредихме също така и малка лаборатория за морски водорасли. Там произвеждаме семената, които трябва да се засеят в морето, за да израснат от тях след това морски водорасли залагаме на най-устойчивите аквакултури, атрофичните такива. Възнамеряваме морските водорасли да се превърнат в основният ни метод за предотвратяване на вредите, които потенциално може да се нанесат от рибите на околната среда. Тук виждате снимки на лабораторията ни. На дясната снимка виждате е проветки с кабели, където вече растат морски водорасли. След това тези контейнери се прехвърлят в открито море. Имаме три структури, четири структури в открито море, разположени на три острова. Искахме да изпробваме различни условия, различни параметри. Затова използваме три различни острова Виждате въжетата тук, които спускаме в морето. Така можем да отглеждаме както морски водорасли, така и риба. Но бъдещето не е само това, с което сме се занимавали до тук. Бъдещето е в биотехнологиите. Дълбоко сме убедени в това. От началото на тази година започваме по три различни проекта. Единият проект е проектът MedFree или без метан. Всички вие знаете какъв е проблемът с кравите към момента. На тях се падат около 25% от генерирания метан. Кравите на Азорските острови обаче са финансов ресурс. Не, ресурс. Не можем да оцелеем без тях. Секторът на производство на мляко и млечни произведения е сред секторите с най-голям потенциал на Азорските острови. На Азорските острови живеят почти толкова крави, колкото хора. а, не е толкова голямо населението ни, малко по-голямо е от населението на Брюксел. Разпръснато е върху 9 острова на територия от над 9000 км. Млякото и млечните произведения са много важни за нас като отрасъл, затова и трябва да запазим кравите си. Но трябва да се възползваме от тях по устойчив начин. Ето виждате тези красиви животни тук на снимката. Кравите имат сложна храносмилателна система. Сложни процеси протичат в храносмилателната им система, в резултат от което се генерира и изпуска във въздуха метан. Установихме, че ако храним кравите с този вид морски водорасли, аспарагопсис, можем да намалим с до 98% количеството на изпускани от кравите метан. Проблемът е екологичен в случая, но не можем да убедим унези, които държат крави, да инвестират повече за добавки към фуражите, ако не се увеличи продукцията им. В момента произвеждаме, провеждаме изпитване с около 100 крави, за да сравним каква ще е продукцията от тях. Но смятаме, че като се спестява метан, използвайки тези водорасли, ще може да се произвеждат повече мляко и месо. Първоначалното изпитване, както казах, е върху 100 крави. Целта е в дългосрочен план на един от по-малките от Азорските острови да се създаде зона свободна от метан. Това ще бъде първата свободна от метанна зона в света. Ако постигнем успех, след 2 до 3 години ще може да разполагаме вече с съответния продукт, с който да се хранят кравите само на Азорските острови трябва да се произвеждат до 5000 тона от съответния вид морски водорасли. Доста мащабен ще е този процес, но вече имаме решение, което си е постижение. Другият ни проект е по-скоро насочен към човешкото здраве. Стигнахме до заключението, че в цяла Португалия има много нисък процент на йод. Около 40% от живеещите в континенталната част страдат от недостиг на йод. На Азорските острови пък положението е още по-тревожно. 70% от населението на Азорите страда от недостиг на йод. Йодът е изключително важен, тъй като предотвратява много тежки заболявания, като гушата, например. Много е важно също така децата и бременните жени да поемат йод. Той е от решаващо значение за умственото развитие на ранен етап от развитието на децата, например. Какво направихме? Опитахме се да намерим решение отново с помощта на биотехнологиите. Известно е, че най-големият източник на йод са морските водорасли може да се въведе специален хранителен режим на базата на морски водорасли. Така лесно могат да бъдат захранвани кравите, например. Храните, захранвани с морски водорасли, ще произвеждат напълно естествен продукт мляко, съдържащо йод. След две години това мляко вече ще може да бъде пуснато на пазара, ще могат да бъдат снабдявани с него местни болници. Процесът е съвсем естествен. Йодът попада от морските водорасли в млякото и от млякото в човешкия организъм. Подобна логика прилагаме и към кокошките. Захранваме ги с същата смеска от морски водорасли, след което те снасят яйца, богати на йод. Вероятно с тези яйца ще могат да се решат немалко проблеми. От какво се нуждаем на Азорските острови? Нуждаем се от вашата подкрепа намалява броят на рибарите. След малко ще ви покажем един филмов материал, в който ще видите основното ни пристанище. Преди 5 години на това пристанище имаше 40 лодки, сега са 13. Рибарите буквално биват прогонвани от Азорските острови, тъй като уловът им все повече намалява. Искаме за това рибарите да се занимават с аквакултури. За нас вече работят около 20 местни. Трябва да приобщим и останалите. Установили сме вече партньорство с местния кооператив, в който членуват всички рибари от региона. И други кооперативи също работят с нас. Приобщаваме членуващите и в тях рибари но ни е необходима помощ, тъй като е много трудно рибарите да преустановят традиционната си дейност и да започнат да отглеждат аквакултури. За целта те трябва да бъдат обучени, трябва да ги подпомогнем при е, тази значителна стъпка, водеща към промяна в живота им. Може ли да ви покажа само един кратък видеоматериал? vraiment This is us. This is the estuary we were talking about. Това е люпилния басейн, за който ви говорих. After one and half... Това са резервуарите с рибите. След ам, два месеца и половина, когато рибите достигнат тегло 30 до 40 грама, ги преместваме в клетката. Това не е никак лесно, тъй като трябва да изминем почти 100 км с камион, а след това да се прекачим на лодка, за да стигнем до клетката. Ето това е клетката. Сега изваждаме малките рибки от резервуара и ги поставяме в клетката. Ще видите сега една дълга траба, по която те влизат в клетката. Първоначалният цикъл по проекта приключва в, и през месец юни. Това са млади екземпляри, току-що поставени в клетката. Кадрите са от преди една година. Again, small image of, of the We are now feeding the cage underwater with the new technology. We don't need to raise... Използваме нови технологии, за да пълним клетката под вода. Няма нужда да я вдигаме, за да я напълним. Това са вече достигнали зрялост екземпляри. Тези риби са готови за пускане на пазара ще започнем да ги ловим и да ги пускаме на пазара и на следващата година през март. Тези технологии според нас трябва да се използват. Сега за електро, за енергозахранването си клетката зависи от компресор, който е на борда на лодката. Но в бъдеще, вероятно, компресорът ще може да бъде на морското дъно. Така процесът ще бъде напълно екологосъобразен и устойчив. Тук се прави проверка на размера на рибите, а това са едни прекрасни риби, които вече са готови за пускане на пазара. До сега сме провеждали експерименти само с тези риби. Благодаря ви. Euh, благодаря. <laughs> Разбира се, кравите също са необходими. Те не дават мляко. Благодаря за много конкретната и интересно представяне. А сега давам думата на Михаил Кратвачвил, който е а, директор а, на а, Асоциация на а, риболовци, които а, развиват аквакултурата.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 за аквакултурите в малките езерни водоеми в Чешката република. Но този проблем касае не само Чешката република, но и други държави членки Полша, Унгария, Германия, Харватия, Франция и други. Какво са езерцата? Това са плитки водоеми с историческо значение, горе-долу с 1 метър дължина – и имат почти хиляда години история. тяхното създаване е започнало през 10-11 е, век. Това са малки езерца, но всъщност не може да се нарече точно езеро, защото понякога те биват изпразвани и рибата в тях се отстранява и след това те се пълнят отново. В Чехия имаме култура, защото произвеждаме 20-21 хиляди тона риба на година в такива езерца. И затова това производство е толкова важно за нас. То се осъществява в различни системи и аквакултура. Основно става въпрос за обикновения шаран – Става въпрос за производство на риба за храна, но също така и за това са дейности в свободното време, например риболов, защото тази риба и е много популярна за рибарите. т.е. обикновения шаран в Чешката република представлява, съставлява около 80% от общия улов. Езерцата не служат само за производство, а и за други дейности, например екологични. Фермерите са именно тези, които опазват подобни екосистеми в нашата страна. Тези езерца помагат за запазване на водните запаси по време на наводнение – за премахването на замърсявания и микрозамърсители. Също така имат множество екологични функции. За те са дом на насекоми, амфибии, водни птици и други форми на живот. И също така подкрепят социално-економическото развитие в селските райони, тъй като осигуряват работа за хората, които живеят там и също така насърчават всякакъв вид туризъм. Основният вид риба в тези езерца това е шаранът. Той се отглежда в рамките на 3-4 години и достига от 1,5 до 3 кг. Това е един естествен хранителен ресурс. Извинявайте. И ако искаме да увеличим производството, трябва да захранваме рибата с изкуствени захранки, например с, с специална храна. За нас шаранът е традиционно, и, традиционно ястие за коледа, заедно с картофена стала, салата и пържени, пържено месо. Има най-различни земеделски организации, които се занимават с аквакултура, като аквакултурата вероятно е най-бързият, бързо развиващият се сектор за производство на храни, който осигурява около 50%. И ако погледнете тази графика, ще видите, че производство на аквакултури се увеличава тук в червено, вляво, долу, виждате графика на видовете. чието производство се увеличава след 80-те и 90 години. Шаранът, който се произвежда по света, виждате тук в дясно синята графика – това е един от трите най-активно произвеждани видове в света с над 4,5 милиона тона на година по света. Като това се запазва вече 4 десетилетия. Какво е положението в страните от Европейския съюз? Шаранът в такива езерца и в и другите, видове, и другите сладководни видове През последните десетилетия тяхното производство намалява в сравнение с държавите извън Европейския съюз Норвегия, Турция, Исландия и Фариорските острови, където производството се увеличава през последните 10 години благодарение на морската аквакултура. Кои са основните фактори, които засягат намаляването на аквакултурите в езерата? Това, са, това е защита на природата и ограниченията. Според чешкото законодателство, такива езерца са съществен елемент от ландшафта, така че е, за да се използват, трябва да се получи разрешение от съответните административни органи. Също така, това са защитени зони, зони, където гнезят птици, където има защитени видове и местообитания. Също така, рибния запас намалява, не е разрешено захранването, има непреки ограничения. Така че това води до намаляване на производството и намаляване на приходите. Необходимо е да се, да се обсъди един от най-сериозните проблеми, с който се сблъскват европейските фермери около такива езерца. Това е проблема с корморана. Това е паневропейски проблем вече 40 години и днес имаме 2 милиона птици, които изяждат по 1000 тона риба на ден. Просто можете да... Вие сами можете да изчислите колко е това за 365 дни. като всъщност тази изядена риба надвишава общото производство на риба в Европейския съюз. Те причиняват големи вреди и оказват отрицателно въздействие върху биоразнообразието, най-вече върху местните риби. Корморанът все още е защитен според директивата за птиците. Европейският парламент обсъжда този проблем вече от дълго време. Също така през 2009 има и резолюция но ако трябва да бъда честен, от тогава нищо не се е случило. Също така има резолюция на Федерацията на европейските производители на аквакултура от миналата година, където се призовава корморана да има по-нисък статус, да не бъде толкова защитен. Също така необходима е дерогация за отстрелване или сплашване, но от административна гледна точка е трудно да се получи такова разрешение, такава дерогация. Така че е, трудно се отстрелват такива птици. Е, затова броят им не намалява вече дълго време. Може би едно от най-ефективните решения е да се е, ограничат местата за гнезденето им. Има между 10 и 20 хиляди прелетни птици, които прилитат през пролетта и през есента. Може да се каже, че преките загуби са 3,5 милиона евро на година. Непреките загуби се изчисляват трудно. Вторични инфекции, заболявания – така че това биха могли да бъдат непреките загуби, които е трудно да бъдат изчислени. Европейската видра, която също е силно защитена според директивата за местообитанията, и тук имаме нужда от дерогация, в Чешката република този вид е, сил, е защитен, така че неговата популация в последно време се увеличава и то значително. Смята се, че преките загуби са около 1500 тона на година и 3 милиона евро на година. Може, има частични компетенции, но това са само 20-30% от общите преки вреди. Това по-лошото е, че се има загуба на риба, която снася своя хайвер – Чешката република също така имаме проблем с голямата салтация. Т.е. една трета от общия капацитет на тези езерца се състои от отлагания. Тези отлагания са почвена ерозия, и ето за това подобни езерца вече не могат да се използват за аквакултура и производство на риба. И дори има 30 см дебел слой кал, кал на хектар в такива региони, така че ние силно зависим от държавната помощ. Това е един част от проблемите. Това е обработваема земя с житни култури, като тези машини всъщност пренасят отлаганията и по този начин езерцата се пълнят с подобни отлагания. Не на последно място искам да кажа няколко думи за климатичните промени през последните години, но а, тук ще приключа. Благодаря. Климатичните промени, сушата, държавите членки не се прави много за компенсирането на ефектите от сушата. Не знам как е в Германия, но при нас застрахователната защита е много скъпа. Застраховките са много скъпи. За Полша и Белгия има държавна помощ, но това е де минимис от 30 000 евро и тази помощ не е достатъчна, за да се покрият загубите от сушата. Това е, разбира се, крат... има едно краткосрочно решение. Европейската комисия подготвя нови насоки за държавната помощ в сферата на земеделието. И смятам, че нашето становище би трябвало да бъде включено в новите насоки. И като обобщение, както вече казах, европейските сладки е, води и аквакултурите в малките езерца е, намаляват през последните десетилетия, като е, производството в такива езерца не се отнася само до производството на риба това е положително за цялата общност, за цялото общество. Свързано е с екологични услуги, оформяне на ландшафта и подкрепа на социално-економическото развитие в селските райони. Аквакултурите изпълняват екологични изисквания и това е също така от полза за бъдещото, за бъдещото зелено споразумение на Европейския съюз. Трябва да се подобри устойчивостта на отглеждането на риба в тези езера. И моят колега от Унгария, Бела, също ще каже няколко думи по този въпрос, но рибарите, производителите страдат от прекомерно административно бреме, от климатичните промени – Ако тези въпроси се решат, производството в такива зърца ще носи голяма печалба. Така че смятам, че трябва да подкрепим това производство, защото можем или да увеличим производството на протеини, или тези зерца да се превърнат в музей на открито. И ще се наложи да внасяме аквакултура от трети страни. Благодаря. Много ви благодаря за това, че така добре обяснихте а, темата. А сега ще дам думата на господин Луиджи Маркезини от а, кооператив а, консорциум Пескатори Дел Полесине. Маркезини, мерси. Bienvenue. Добре дошъл, господин Маркезини. Добър ден на всички. Казвам се Луиджи Маркезини, председател на консорциума Кооператив Пескатори Дель Полезине рибарите от полезина. Екологична устойчивост и економическо развитие на аквакултурите в бъдеще. В Италия има над 800 стопанства, произвеждащи около 150 000 тона моля да говорите по-бавно заради преводачите, произвеждащи около 150 000 тона риба и мекотели годишно на стойност 370 милиона. Това съответства на 40% от националното ни рибопроизводство. Рибарството ни се съсредоточава върху няколко вида, като например мекотелите и ръкообразните. 95% от добива ни е от японска мида, пастърва, блатика, синя мида и лаврак. Италия е на първо място в Европейския съюз, що се отнася до отглеждането на мекотели. Ние сме основният производител на японска мида с около 95 000 тона. Тук не включваме бялата мида, която се лови. Тези статистически данни са впечатляващи. Трябва също така да подчертаем, че аквакултурата в Италия е едно уникално наследство, основаващо се на знания, опит, върхови постижения и култура. Има много исторически свидетелства, текстове от древността, мозайки, остатъци от артефакти от епохата на етруските и римляните, които са свидетелство за вниманието, което се е отделяло на рибарството в времето в нашия регион на Средиземноморието. Аквакултурата в Италия е един силно диверсифициран отрасъл, най-вече благодарение на екологичното многообразие на нашата страна. Подборът на подходящи обекти винаги е бил основният фактор за успех при производството на аквакултури когато е съпътстван от адекватен капацитет за управление на процесите и определяне на предназначението на продуктите. Производството на аквакултура в Италия е резултат от едно силно взаимодействие между екологичния потенциал и способността този екологичен потенциал да бъде използван от местните общности и от предприятията. Не може да не упоменем, като това не е изчерпателен списък, върховите постижения в различни наши региони, като например производството в езерата в Сърдиния, производството на аквакултури в лагуната Орбетело, производството на мекотели, най-вече в северната част на Адриатическо море, в Венето, Емилия Романия, Фриули Венеция, Джулия, в Сицилия и така нататък и така нататък. Управлението на рибарските ресурси в нашата страна се основава на стари консолидирани традиции – Екосистемите по крайбрежията ни са сред малкото зони в света, които са обект на международно споразумение за защита. Рамсарската конвенция от 71-а. Тя е приета в нашата страна по силата на президентски указ. Делтата на река Попък е изключително ценна от екологична гледна точка. В региона Венето цялата Делта на реката в Полезано е защитена територия и територия от значение за общността. Лагуните ни от 1997 година насам са част от регионалния резерват на делтата на река По. Неодавна през 2015 ЮНЕСКО обяви региона за биосферен резерват. Няма съмнение, че това високо признание е доказателство за голямото многообразие, за богатството на естествения ландшафт в делтата на река По. В този регион се намесва опитът на сълскостопанските производители, които много умело са съчетали екологичната устойчивост с економическо развитие, опазването на ресурсите с опазване на доходите си. Прилагат се устойчиви практики в региона Сака, които са допринесли за опазването на местообитание типично за Средиземноморието. Допринесли са за неговото по-ефикасно използване, както и за насърчаване производството на изключително качествени и сертифицирани хранителни продукти най-вече производството на мекотели в лагуните в делтата където се намесва нашият консорциум, се осъществява благодарение на правата, с които се ползваме. Тук работят 1500 производители с оборот десетки милиони евро. Те произвеждат изключително качествени продукти, толкова качествени, че през 2013 година тези продукти бяха окачествени един такъв продукт, мидата от скардовари, бе защитен с защитено наименование за происход. Това е единственото мекотело в Италия, за което е издаден такъв сертификат. Трябва да продължим да подобряваме състоянието на околната среда. Едновременно с това трябва да гарантираме производството, заетостта, но за целта са необходими целенасочени постоянни действия по отношение на водните ресурси с цел опазване на местообитанията и на екосистемите като се има предвид особеност, като се имат предвид особеностите на този регион, както в лагуната, така и на сушата или в открито море, е изключително необходимо по Фонда за морско дело и рибарство да има специални линии за финансиране, които да допринесат за опазване на качеството на околната среда. В контекста на Зеления пакт, нека припомня, колко положително се отразява отглеждането на мекотели и мидии на въглеродните емисии. Съотношението емисии, поглъщане на въглероден диоксид е а, много ниско, тъй като когато се а, образуват а, черупките на двучерупчестите мекотели се използва въглероден диоксид. В рамките на един естествен химически процес се поглъща въглеродния диоксид в морето и се използва за образуването на черупките черупките се състоят в по-голямата си част от калциев карбонат. Това е един инертен материал, който поглъща въглеродния диоксид. И така всъщност играе ролята на естествен поглътител. Благодарение на успешното сертифициране на въглеродни кредити и пускането им след това на пазара, се постига економическа стойност. Освен това се внася и много значителен принос към устойчивото развитие на сектора. Двучерупчестите мекотели всъщност са източника на екологични услуги, благодарение на това, че могат да фиксират, да поглъщат въглеродния диоксид, да извличат естествена органична субстанция от околната среда, която след това се

превръща в хранителен продукт. Нека обърна внимание на един сериозен проблем, свързан с влизането в сила на регламент 848 от 2018 година. Всички води от лагуните от Североизточно-Адриатическо море са класифицирани като зони от категория Б по смисъла на регламент 854 от 2004 година. Новият регламент регламент 848 ще бъде пречка за сертифицирането на целия обем на продукция на мекотели. Всички миди, добивани в региона Сакади с Кардовари, както и в лагуните от делтата на река По, вече няма да могат да бъдат квалифицирани като биологично, биологични. Затова призоваваме за изменение на точка 3.1.3 от приложение 2. Става дума за част трета норми за производството на аквакултури и на водорасли. Merci beaucoup pour euh, les différents... Много ви благодаря за интересната информация, която изложихте свързани с аквакултурата. Сега предлагам да започнем а, свободният разговор. А, госпожа Имате думата за въпрос. Благодаря за вашето изложение. А, кога става дума за устойчивостта на при аквакултурата, имам следния въпрос – във връзка с храната, която се дава на рибите. А, когато става дума за рибено брашно, което се дава на рибите във фермите. В Сенегал и в Мавритания е, има редица производствени предприятия, които а, произвеждат рибено брашно, което се използва в аквакултурата. И това увеличава товарът върху местните рибни запаси, които вече са на изчерпване. И по този начин могат да бъдат застрашени рибните запаси в тези региони. Какво предлагате вие във връзка с рибното брашно и неговото използване? Във връзка с видеото, което видях, виждаме една система за аспириране и а, а, тревожа се за а, хуманното отношение към животните в случая. Когато става дума за ограничено пространство, в което се отглеждат. В моят а, район има една подобна ферма, която в момента е изоставена в морето, тъй като създаваше много голямо, много силно замърсяване. А по отношение на омъртвяването на тези риби, дали има някакви правила, те да бъдат зашеметявани предварително. Като имаме предвид промените в климата, как се използват системите за закотвяне на съответните контейнери. Благодаря. Много се радвам, че комисията смята хуманното отношение към животните за един от важните проблеми. Бих искала да попитам какво по-точно има предвид комисията. Защото съвсем нормално е, когато говорим за една такава промишленост, трябва да имаме предвид неговата, нейната възможност да печели. Затова трябва да чуем мнението на всички страни. Но Европейският парламент приема законодателство, което въжи за всички европейски страни, включително защита на природата. И необходимо да положим повече усилия за запазване на биоразнообразието да не губим нито един животински вид, защото той имал отрицателно въздействие върху печалбата на някой сектор, както в случая ставаше дума за корморана. Значи, трябва тези стандарти да бъдат спазвани от всички страни членки, защото все още доста много вреда се нанася на биоразнообразието и нищо не може да направим да възстановим загубеното в това отношение. Имам също така въпроси по отношение на европейските субсидии. Защото обществените средства трябва да отиват за полза на обществото вашите асоциации или вашите а, е, търговски дружества в този случай, какво получават, е, за колко време го получават. Когато ставаше дума за Азорските острови, би било интересно да знаем доколко и колко продължително един подобен проект ще зависи от обществено финансиране, от публични фондове. Съществува и въпроса за рибите, които е, се отклоняват, така да се каже, бягат от затвореното пространство, в което се отглеждат и какво е тяхното въздействие. Когато говорим за устойчива аквакултура, бих искала да знам как вие дефинирате устойчивостта в аквакултурата и аквакултурното производство. Благодаря добър въпрос. А, а, искам да кажа, че политическите групи а, предлагат кой да задава въпросите. Искам само да напомня това, че изборът вече е направен от съответните политически групи. Господин Метуд. Интересно беше да слушам изказванията, но искам да кажа нещо за Канарските острови, където съществуват много въпроси във връзка с аквакултурата. Тези проблеми са най-големи в периферните райони. Искам да благодаря на лекторите, защото аквакултурата е много важен промишлен отрасъл. 1 милион и 700 и 10 хиляди милиона тона идват от аквакултурата. Ама очевидно съществува дефицит, който трябва да бъде преодолян. Е, трябва да намерим начин да направим това. Е, но когато говорим за внос от трети страни, трябва да кажем, че контролът върху качествата при тях е много по-нисък, отколкото в Европа. Значи, това са въпроси, които чакат а, отговор. А, може би членовете на панела ще могат да ни кажете малко повече във връзка с хуманното отношение към животните. Ние като че ли не мислим за този въпрос в контекста на това, което обсъждаме. Защото като се имат предвид милионите тонове, които внасяме, а, много от е, тези продукти идват от страни, където отношението към е, животните не е такова, каквото е в Европа. Разбира се, в Европа се сблъскваме с бюрократични проблеми в това отношение. Понякога са необходими 2-3 години, за да получи е, разрешение или одобрение за едно аквакултурно предприятие. И за времето, което е необходимо за съзряване на рибите, те да пораснат, да могат да се изнесат на пазара, минава доста голям, доста сериозен, сериозен период от време. И е, по този начин аквакултурата губи своята конкурентоспособност. И аз съм убеден, е, че е, се нуждаем от подкрепа, както комисията вече спомена. Необходима ни е по-добра информация. Защото често говорим за конкретни видове риба е, и много пъти казваме, че отгледаната в аквакултурен басейн е, риба е по-низко качество, отколкото дивата. Е, но необходима е информация, за да се обяснява, че качеството на рибата, било тя оловена в океана или отгледана в ферма, е сходно. Тоест, необходима ни е повече информация. Много важен е въпросът с хуманното отношение към животните и с чистотата, която трябва да се поддържа в тези рибни ферми. Говориме за Европейският морски фонд, фонд, който е за, и за риболова и за аквакултурата. Тези нужди трябва да бъдат признати от Европейския съюз и да бъде направено необходимото за тяхното задоволяване. Благодаря. Госпожа Конте, благодаря, господин председател. Изправени сме пред голямо противоречие. От една страна консумираме все повече риба, от друга страна не полагаме усилия за повече риболов. Има търсене, но не предприемаме действия. Даваме възможност да се намесят на пазара ни на трети държави, които не спазват същите производствени стандарти като нас. На Европейския съюз се падат по-малко от 2% от аквакултурите в световен мащаб. Япония и Норвегия взети заедно произвеждат повече аквакултури от всичките ни държави членки. Аквакултурите съставляват 20% от производството на риба. В този сектор работят най-вече малки и средни предприятия, както и микропредприятия в селските и крайбрежните райони. В сектора работят около 180 000 души, по-голямата част от които жени. Имам въпрос към господин Маркезини. Какъв е процентът на жените, работещи в сектора в неговия регион? Има също така и правни проблеми, както и проблеми свързани с общественото здраве, поради неправилната употреба на антибиотици и химикали. Ако искаме да произвеждаме здравословни аквакултури, то и животните трябва да са здрави. Затова трябва да има по-строги норми за използването на химикали и антибиотици. Рибните форажи трябва да са от устойчиви източници. Не бива да се стремим само към възможно най-високи доходи. Какви видове фуражи използвате за производството си? Също въпрос към участника от Италия. От гледна точка на опазването на околната среда на аквакултурите се падат и отпадъци, които се генерират пряко в лагуните. Имате ли техники за повече устойчивост на производството при производството на опаковки. Имам въпроси към комисията. Какво ще се промени след Брексит? През 2017 година, по данни на Евростат, в Обединеното кралство е имало най-голяма стойност на производството на аквакултури 25% от стойността за целия Европейски съюз на пет държави членки се падат около 3 пети от производството на аквакултури в Европейския съюз. Сред тях се нарежда Обединеното кралство, така че трябва да вземем предвид и аквакултурите, когато преговаряме с страната трябва да се вземе предвид сектор, конкуренцията с други економически сектори, трябва също така да се опази устойчивостта аквакултурите не бива да заменят традиционното рибарство, но трябва да допринесат за самодостатъчността ни, за повишаването на обема произведена риба в Европейския съюз. Трябва да се спазват и съответните норми за контрол. Само ако подходим ефикасно към аквакултурите, ще трябва да задоволим потребно... ще можем да задоволим потребностите на потребителите. Този сектор има връзка и с много други сектори, като туризма que mes collègues ont... Благодаря. Разбирам, че 68% 8% от рибните продукти в Европа се внасят. А стратегията на комисията трябва да бъде да се развива аквакултурата в светлината на тези цифри. Вие ми казвате, че само 9% се падат продуктите от европейската аквакултура в Европейския съюз. Така ли? Е? Можете ли да ни кажете как еволюират тези цифри? За какво количество става дума? И дали ще можем да произвеждаме повече аквакултури и то по устойчив начин? Какви са резервите за развитие в това отношение? Госпожо Дела Крус, може би ще може да ни кажете нещо повече по този въпрос и също така да отговорите на въпросите на колегите. Как е възможно да развиваме устойчива аквакултура? Благодаря. А, много въпроси. Ще започна с следното. Е, Тук що издадахме една брошура, която анализира сектора препоръчвам вие. Колкото до дейността на а, сектора, а, системното развитие на аквакултурата наскоро беше включено в, а, общата селско-стопанска политика – и за, именно защото не беше по-рано част от ОСП, ние внасяхме толкова много риба и рибни продукти. През последните няколко години, за колкото имаме статистика, имаме повече от 2% увеличение на обема и 3% увеличение в стойностно изражение на аквакултурите. Значи, е, това е тенденция, която надяваме се ще продължава. Все още не е достатъчно това и не се развива така бързо сектора, както ни се иска, но иска ни се да бъдем оптимисти. А, но съществуват редица проблеми, които все още трябва да се решават, за да може да реализираме пълният потенциал на секторът т.е. увеличава се делът на аквакултурата, но не така бързо, както ни се иска. Сега, ако трябва да в цифри, цифри да кажем за какво става дума, и въпросите свързани с устойчивостта на много широко е понятието устойчивост. Особено когато става дума за селското стопанство. От една страна става дума за прехраната. Беше споменато положението в западноафриканските страни, където се ловува, лови риба за рибно брашно. И комисията специално е обърнала внимание в рамките на ФАО на срещата в Норвегия миналата година – ние там а, споделихме нашата загриженост, че тази практика застрашава а, сигурността на рибните запаси в региона. Когато става дума а, за а, риба, която се лови за фораж, обръщаме внимание на този въпрос. Потенциалът на водораслите е много голям и може да се използва за фораж в аквакултурите и предприятията, които развиват аквакултура. Работим за постигане на подобен преход. Изследваме, анализирам. Може да, може да дайте възможност и на другите да отговорят на въпроси, казва председател. Защото бяха зададени много въпроси към другите а, лектори и е, е, добре би било да чуем и те какво имат да кажат в отговор на зададените въпроси. Много благодаря. В нашия случай трябва да кажа, че по различни начини подхождаме към въпроса за устойчивостта. Насърчаваме местното население да работи съвместно с нас. Използваме само местни видове по този начин е, използваме местните риби и местните водорасли. Въпреки, че вносът би бил много по-ефтин. Създаваме значи, собствени е, е, е видове, е, които е, ще развиваме и от нататък. Колкото до фуражите. това е един бизнес, който е много конкурентен повечето от фуражите, които се използват, се произвеждат в Европейския съюз и те всички използват суровини, които идват предимно от Европейския съюз. Някои от протеините имат растителен происход, но не можем да надминаваме определени граници, защото а, а, рибите, разбира се, харесват повече рибно брашно, Рибното брашно обаче не е това, което беше в миналото. Това е така, също един много конкурентен отрасъл. И неговата устойчивост е много важен, много важна. Всички фуражи, които използваме, идват от Европейския съюз и винаги внимаваме, за да има пълна проследаемост на това откъде идват рибните брашна, откъде идват другите фуражни продукти, които използваме. Разбира се, това не е основната задача на нашия бизнес, но е, искаме да произвеждаме устойчиво. Проектите, които бяха споменати в вътрешността на континента. Имаме проблеми, е, имаме проблеми е, някъде с прекалено голямо производство в рибни кафези. В Азорските острови нямаме подобен проблем произвеждаме тази риба с помощта на водорасли. Така че а, нашата аквакултура, а, аквакултурно производство е много добре балансирано по отношение на това, което даваме за храна на рибите. А целта ни, разбира се, е да осигурим прехраната на населението. Има различни начини да, да се постигне това. Но ние смятаме, че можем да направим това по устойчив начин. С източните, с които разполагаме и с наличната техника, може да развиваме много по-безопасна аквакултура и като избегнем лошите примери от миналото. Надяваме се, че сме на прав път. И ще се ръководим от това и за бъдеще в нашия бизнес. Колкото до финансирането, да, в началото получихме средства от Европейският съюз, преди всичко, защото ние сме единствената фирма, която развива тази дейност в Азорските острови. Средствата не получавахме от продължително време и ние трябваше да инвестираме тройно повече от първоначалния капитал, с който разполагахме. И вярваме, че е, работим не само в наша обща полза, но подпомагаме и иновациите и научно-изследователската е, дейност. Е, университетът на Азорските острови работи по редица наши проекти. Те предоставят научна информация, която осветлява редица въпроси, които са а, в, и в наш интерес. а, искаме да развиваме и аквакултурно отглеждане на а, а, молуски а, в бъдеще. Благодаря, а, господин Маркезини. А, имате ли да допълните нещо? Per quanto riguarda... Бе зададен въпрос за това колко жени работят в сектора при нас. По-точно към нашия консорциум. Нашият консорциум обхваща 14 кооператива, включващи 1500 рибари. 700 от тях са жени. През 90-те години много дружества, за жалост, преустановиха дейността си, поради което жените се насочиха към дейността на свързана с аквакултурите. благодарение на кооперативите, както и благодарение на ръководни служители в местните органи жените се занимават не само с, административ... с същинската дейност по аквакултурите, занимават се също така и с административна дейност в кооперативите. Това е добре, тъй като жените понякога имат по-различна гледна точка от мъжете. Виждат неща, които ние не забелязваме. А що се отнася до фуражите в нашия регион, в делтата на река По, става дума за естествени продукти. произвеждаме огромни количества японски миди, преместваме ги на друго място, за да могат да израснат екземплярите. Както казах, двете черупки поглъщат въглеродния диоксид, така се образуват. Т.е. не използваме нито изкуствени фуражи, нито антибиотици. Тези японски миди могат да се квалифицират почти като биологичен продукт. Поради това, бих казал. А, що се отнася до мидите, преди време Направихме експерименти с биоразградими материали. Става дума за мрежите. Направихме изпитвания също така и с памук, но за съжаление не постигнахме добри резултати. Готови сме да се обърнем на 360 градуса, ако се намери някакво ново решение, така че да помогнем на планетата. Благодаря. Съвсем накратко ще кажа, тъй като забележките бяха главно за, се отнасяха за морски аквакултури. Но според мен аквакултурата в малките вътрешно, вътрешни водоеми може да бъде много устойчива. по отношение на хуманното отношение а, към а, рибата, очевидно от, от, отглеждането в а, а, вътрешно, малки вътрешни вътоеми е много по-благоприятно в това отношение в сравнение с кафезите или с клетките, ако щете. Greenpeace заяви, че шараната е единственият вид, който, чето отглеждане е приемливо по отношение на устойчивостта. Благодаря. Благодаря за всички а, а, отговори. А, исках само да кажа нещо във връзка с хуманното отношение към животните по отношение на замърсяването също така и по отношение на това за зашеметяването на, на, на рибите преди тяхното умъртвяване. По отнош... Какви са правилата, които трябва да бъдат прияти в това отношение? Искам да попитам. Добре, казва председателят. Е, Европейската комисия си взима бележка. Ако имате да ни предложите нещо, имате думата за 2-3 минути. Както вече посочих, това е част от нашата нова стратегия за аквакултурата. Въпросът е, че а, има още, за разлика от а, другите видове, тук има още много, което му трябва да се направи. Има известни добри практики, но няма единни стандарти. А, а, много сложен е въпросът с хуманното отношение а, към а, рибата. Още е, необходими са и научни изследвания. Но исках да кажа, че ние съвсем не пренебрегваме този въпрос. Благодаря за вашите отговори. Господин Лопес, искате да кажете нещо във връзка с зашеметяването а, на нали, рибите? Не. Аз не говорих по този въпрос в моето изказване, но трябва да кажа, че имаме процедури, които смятаме, че са най-добрите, които съществуват в момента. намаляваме телесната температура на рибите, за да бъдат те спокойни. Тогава се пристъпва към втората процедура. Това е японска техника, наречена икеджиме. Това е пробив в мозъка, който а, не е изобщо болезнен за рибата. Сърцето продължава да работи, но можем по този начин да източим е, кръвта на рибата, да отстраним гръбнака, докато тя абсолютно нищо не чувства. А, и рибата е, остава по този начин е, годна за консумация най-малко 3 месеца. А, 3 седмици, извинявайте. А, процедурата е абсолютно безболезнена. Този пробив в, в мозъка пункция в мозъка, тя оставя рибата абсолютно безчувствена. Благодаря за тези уточнения. А, а, а, значи, във връзка с процедурите по зачеметяване на рибите преди те да бъдат умъртвени. И сега предлагам да минем към втората част на нашето изслушване – този панел е посветен на научните изследвания и иновациите в аквакултурата. Искам господин Бела Аласи Ковач да бъде първия, който ще ни а, говори. И той ще говори за а, аквакултурата в а, сладководни басейни. А, това поне е, за... има ли думата устойчивост в а, заглавието на вашата лекция. Имате 12 минути. Благодаря. Благодаря за поканата. Аз съм директор на Института за проучвания в областта на рибарството и аквакултурата. Ще кажа няколко думи за предизвикателствата и възможностите за устойчиво отглеждане на аквакултура в сладки води. Най-напред искам да покажа, че аквакултурата в Европейския съюз в сладководни води не е еднотипна. Има най-малко три вида езерна, проточна която е, се използва основно за пастърва, и рециркулационната система, където за производство на а, определени висококачествени риби, а, пастърва, есетра, сом и така нататък. Ще се фокусирам върху проблемите с езерни, езерната аквакултура, тъй като там а, има, може да се говори най-много за устойчивостта. Този вид аквакултура е свързана с християнската религия. В миналото е била разпространена в Европа. Така че това е едно общо европейско наследство, въпреки че в днешно време производството се концентрира най-вече в източно, източноевропейските райони. Повечето хора от Европейския съюз, когато говорим за аквакултури, смятат, че тези, тези аквакултури се отглеждат моретата и океаните. 85% от аквакултурите се произвеждат морето, това е вярно, и останалото е в сладководна аквакултура. За съжаление, през последните десетилетия производството на аквакултури в малки езера не можа да се развие с оглед доминантния дял на морската аквакултура, както вие виждате тук на тези графики, делът на сладководните аквакултури в световен мащаб наистина е забележително и се превръща в доминантен дял. Ако говорим за такива аквакултури по а, видове, най-вече се отглежда сладководен шаран. И това ще бъде така и през следващия програмен период. Ако трябва да обобщим, настоящата и бъдеща сладководна аквакултура, включително аквакултурата в малки водоеми, има голям потенциал и в Европейския съюз. Сега обаче ще трябва да кажа, че европейските производители се сблъскват с въпроса за 1 милиард. Можем ли да създадем едно устойчиво пазарно производство или този вид аквакултура ще намалява и ще се превърне в един музей на открито? Ако питате мен, като ръководител на такъв научно-изследователски институт, аз съм изключително за пазарното производство. И искам да ви покажа какви са възможностите на този пазар. На първо място, в момента сладководната аквакултура произвежда 93 000 тона и може да бъде определена като а, а, аквакултура, която произвежда видове ниско в хранителната ви ферига. Това означава, че захранките а, са, са основно от природни ресурси и за тези видове не се налага друг вид хранене. Това е най-ефикасното производство на протеини от риба, защото то се основава на естествени процеси. И това е един добър пример за кръгова економика – Технологията за сладководна аквакултура се фокусира върху увеличаване на устойчивостта, цялостното производство и съответно може да бъде част от Европейското зелено споразумение. Наред с преките предимства, този вид аквакултура има и допълнителни ползи, както вече беше казано. Технологията запазва около 250 000 хектара естествени мочурища в Европейския съюз. Тези рибени фирми допринасят за запазване на биоразнообразието. Повече от 400 вида птици обитават тези местообитания, което е от значение за Натура 2000. Това също е важна част от управлението на популацията на видрата като се запазва като се запазва а, качеството, а, като също така се запазва и качеството на водата. Този вид а, аквакултура допринася за изпълнение на целите на зеленото споразумение – може да послужи за производството на здравословна храна и кръговата економиката, за намаляване на замърсяването и да бъде добър пример за принципа от фермата до масата. Какви са социалните измерения на сладководната аквакултура? Най-важното е и искам да подчертая необходимостта от ефикасно и близко сътрудничество между трите заинтересувани страни управлението, проучването и производството. Управлението трябва да осигурява добра политическа и законова рамка. Научните изследвания трябва да се фокусират върху откриването на подходящи средства за това, а индустрията трябва да подкрепя иновациите. На този слайд също съм посочил най-важните инструменти за подобряване на сладководната аквакултура. Първо е устойчивото увеличение на този вид аквакултура. Разполагаме с научни резултати и добри практики, например обединяване на интензивни и екстензивни системи, различни е, видове, е, аквакултурни системи. Също така имаме добри примери, добър, добър модел за многофункционално рибно производство в малки водоеми, което може да допринесе за диверсификацията. Иновативните решения за биоекономика, основана на сладката вода. Тук има различни проблеми, например нови видове в интензивни системи. Това са много важни местни видове, устойчиви съставки на храната, например альтернативни източници на протеини, пробиотици и биостимуланти от микроводорасли или пък някакви растителни екстракти. Също така много важно е научните, научните изследвания и иновации да продължат – най-вече в областта на социалното приемане на аквакултурните продукти. И това е в основата на развитието на аквакултурите в сладки води. Също така стандартизацията и етикетирането. Това е част от економиката, която се основава на, сладково... на сладките води. Много важно е принципа на субсидиарността да се приложи и то при този вид аквакултура и да се подкрепи с добри технологии. Това може да бъде наречена синя биотехнология и също така подкрепата за научни изследвания в тази област. Те трябва да бъдат достъпни, целеви и да подкрепят сектора на сладководната аквакултура за изпълнение на най-важните му задачи. За съжаление, пред последните а, два периода подкрепата за тези сфери не надвишиха 5% от наличните ресурси. А това е според европейската статистика. През този период работим так, так, в посока сладководната аквакултура да не бъде просто една малка спасителна лодка, а флагмански кораб в тази област. Благодаря, благодаря за вашето изложение. Благодаря за нивото а, а, на научни изследвания, което е, а, сте развили през последните години. Сега давам думата на господин Стивен Бекерс.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 Благодаря за поканата. Познавам всички проблеми. Радвам се, че се присъединих към вас на по-късен етап днес по време на заседанието ви, тъй като стана ясно до тук какви са проблемите. Ще ви разкажа историята на един проект, с който сте добре дошли да се запознаете тук в Брюксел. Тук виждате покрива на сградата на Гардиомиди в Брюксел. Как започна този проект? Трябва да сме наясно какъв е залогът и какво е необходимо за устойчивото производство на храни в градовете за да може то да послужи за модел и за други производства. Производството на храни в момента е засегнато все по-нарастващото търсене на здравословни, екологосъобразни, устойчиво произведени храни. Целта на моя проект е да се произвежда устойчиво произведена здравословна храна, произведена по методите на аквапониката в градски и крайградски райони. Използваме принципите на кръговата економика. За да бъде висока продукцията ни и за да е екологосъобразна дейността, ние искахме да произвеждаме и фосфати, и нитрати, и биомаса, електричество от ВЕИ, да улавяме загубената топлина, да спестяваме вода, да намалим ефектите, проистичащи от тъй наречените топлини острови в градовете, да разкриваме работни места, да провеждаме обучение и да заостряме вниманието на гражданите към добрите модели в селското стопанство. Аз всъщност по професия съм архитект. Започнах с 10 принципа, основаващи се на кръговата економика и устойчивите целите за устойчиво развитие, като например градска, градско селско стопанство, енергийни мрежи и други Председателят напомня на оратора да говори по-бавно, за да може да бъде преведен. За да можем да установим модела на кръговата економика, то ще трябва да сме в състояние да възстановяваме материали, така че да ги използваме повторно като суровини. Целта на нашия проект е да подпомогне биологичното разнообразие. Основната ми идея, когато започнах своя бизнес в града, бе да се необходимостта от економисване на вода. Само 1% от водата на планетата всъщност е достъпна за хората. Исках да се установи екологосъобразност, да се приложи моделът нулев обем на отпадъците. Исках също така да работя и в областта на логистиката. Това е най-големият проблем. Най-големият проблем е доставянето на продуктите на потребителя. И при този процес трябва да има екологосъобразност. Тук виждате модел на проект за възстановяване на загубената топлина в дадена сграда, чрез улавяне на въглеродния диоксид, който се отделя, когато хората дишат. Трябва също така да се произвежда на местно равнище, да се доставят продуктите на местно равнище и да се потребяват по същия този модел. Исках освен това още от самото начало системата, която използвам да е напълно прозрачна. Създадох тъй наречения модел на аквапониката. В водата се наблюдават отделителни процеси при рибите отделените вещества се преобразуват в нитрати, нитратите пък от своя страна се преобразуват в нитрити, а растенията се нуждаят от нитрити за растежа си. Тази верига работи много добре в рамките на по-малки системи. Подобни системи първо бяха разработени в Берлин. Това са системи за аквапоника. В Берлин те се прилагат в по-голям мащаб. В какво се състои тази система? Използват се резервуари, които се поставят в рециркулационна система за производство на аквакултури с биофилтър. Водата така се пречиства по два пъти на всеки един час, без да се хъби. около 5 до 10% от водата всеки ден се извлича от системата, за да се отстранят нитратите от системата и да могат с тях да се захранват растенията. Така не се хъби никаква вода използваме между 50 и 100 пъти по-малко вода в сравнение с традиционните методи за производство на аквакултури. Става дума за 4000 квадратни метра на покрива на една сграда. Това е една сравнително малка система, но всъщност е най-голямата, най-сложната в света, тъй като е изцяло свързана с цялата система на сградата. Произвеждаме вид риба, канадски лаврак, която е обект на свръхулов. Не може вече да се улови в естествени условия. Системата е изцяло затворена, т.е. няма никаква опасност от това да нахлуят инвазивни видове. Отделени са двата цикъла, този за отглеждане на растенията и този за отглеждане на рибите, тъй като по тези два цикъла има различно ниво на киселинност. Извличаме вода от системата за рибите и я използваме за захранване на растенията. Нямаме право да използваме каквито и да било антибиотици. Може, когато се използват органични методи за отглеждане на риба, да се използват антибиотици, но ако ние използваме антибиотици, ще си унищожим биофилтрите и цялата система ще се срине. Именно тук гарантираме прозрачност, това, което исках от самото начало. Работим изцяло на принципа на аквапониката. Рибите, според мен, са основен източник на протеини в градовете. Доказано е също така, че рибите са много по-чувствителни по отношение на качеството на водата от нас. Тоест, когато прилагаме системата на аквапониката, може да се приложи и затворен цикъл по отношение на водите. Този цикъл се използва в някои градове по света, но все още не се използва в Европейския съюз прилагаме моделите на социалната економика, т.е. работим с хора в по-необлагодетелствано положение, с хора с увреждания. Клиентите ни са наблизо, т.е. кратък е пътят за доставките. В градовете пък също можем да произвеждаме биогаз от отпадъците. Използваме естествени ресурси, като топлината, светлината от слънцето. Събираме също така дъждовна вода. Стопанството всъщност защитава сградата Онова, което е много важно е, че системата се захранва с безплатна енергия на базата на въглероден диоксид. 2,7 милиона евро бяха инвестициите първоначално в системата. Годишно производството ни е на стойност 1 милион евро. Доближаваме се до рентабилност в момента трябва да доизменим някои от елементите на, в системата. Виждате колко много неща сме в състояние да произвеждаме в това стопанство. Те са изброени в дясната част на този екран. Към момента произвеждаме плодове и зеленчуци на открито, а на закрито произвеждаме домати, също така и билки. Стопанството е, припомням ви, на покрива на сграда. Не използваме каквито и да било пестициди, използваме само опрашители и полезни организми. Не използваме също така и химически торове. Използваме водата от резервуарите с рибите, този ресурс е на 100% естествен. Добавяме към тази вода, разбира се, минералите, от които се нуждаят растенията. Използваме качествена енергия от е, ВЕИ. Това е енергията от е, системите за охлаждане. Използваме също така и много фотоволтаици. Улавяме също така и по 30 кг въглероден е, диоксид годишно на квадратен метър оранжерии. Ще разработваме много проекти в Франция в бъдеще. Там е забранено да се използват неместни видове. Тук в Белгия това е възможно в затворените системи. Ще трябва да можем да търсим решение, за да може в близост до потребителите да произвеждаме различни видове риба. Фуражът се състои на 70% от растителни влакна. Възнамеряваме да използваме и 30% протеин от насекоми. Не сме стигнали още до този етап, но целта ни е да си сътрудничим с нов партньор и да можем сами да отглеждаме насекоми Целта е да се обединят всички тези видове производство в градовете. Председателят напомня на оратора да се ориентира към приключване. Използваме метода на зашеметяване на рибите, използваме описания от преждеговоривш колега японски метод. Не можем да захраним системата с повече риба, отколкото позволяват биофилтрите ни. Водата се филтрира биологично по два пъти на час. Както казах, автономни сме по отношение на употребата на вода. Това е много важно с оглед на кръговата економика в градовете. Нищо не се изпуска в околната среда. Моделът ни е приобщаващ от социална гледна точка. Здравословни са материалите, които използваме. Според мен методите на аквапониката са по-съвършени от биологичните методи, тъй като към, при тях се прилагат по-строги норми към момента. Много ви благодаря, Много ви благодаря за вашето изложение. Много интересно е това производство върху покрива на сградата. Благодаря. Благодаря за това, което ни разказахте. Е, сигурен съм, че ще има и въпроси към вас. И сега отиваме към а, а, Харватия. Харватска. И, и, и, а, е, а, е, искам а, да попитам, няма ли предвидена дегустация във връзка с тези а, тези презентации. Защото говорим всичко това, но беше, беше, ще да бъде много хубаво, ако можем и да усетим реалността на нещата. Това би било една добра а, а, политика за връзка с обществеността. Но така, сега ви, а, имате думата, вие сте от Института по география и а, рибно стопанство. Имате 12 минути. Добър ден на всички. Благодаря, че ми давате възможност да, да говоря пред вас. Това е голяма чест. Ще говоря за състоянието и перспективите на аквакултурата в Харватска. Това е малка европейска страна с население около 4 милиона и 100 хиляди души, около 31 хиляди километра морски, от тях 6,4 квадрати квадратни километра, посветени на аквакултура. Имаме 155 производители в момента, които произвеждат 4 туна, 28 риби и 123 молюски, произвеждат молюски на 400 места. Целите за растежа, националните цели за растежа, да увеличим производството с около 70% от 13 000 тона през 2012 до приблизително 24 000 тона през 2020 и в стойностно изражение с 42% да увеличим производството до 2023 година. По отношение на обема, с около 40% ще увеличим сладководната риба, която идва от рибни ферми, да отвоим обема на морската риба от ферми и с около 60% да увеличим обема на производството на мекотели. Това е положението през 2018 година. Виждате, главно произвеждаме европейски лаврак, ципура и червен тон единствената мекотело, което произвеждаме, това е европейската плоска стрида и средиземноморска мида. Сладководните риби обикновено това са обикновения шаран и дъговата пастърва. Около 20 000 тона. тук виждате една диаграма за 2018 година за, на стойност 120 милиона евро. 60% се пада на рибите, 30% от тях 30% е туна. Имаме само 4%, 4 ферми, които отглеждат туна тон. 23 ферми произвеждат молюски, миди. Виждате как се е променяло производството от 2014 до 2018 година. През този период виждате всички показатели се покачват, главно благодарение на по-голямо количество на перкови риби. Намалява производството на сладко риби, сладководни риби, а също така известна стагнация има на а, мидите. Сега, това са тук целите на този слайд – трябва да отчитаме социалните, бизнес и административни среди за аквакултурата. Целта е да увеличим производството с 40%, като спазваме принципите на економичност, социална и екологична устойчивост. също така да подобрим възприемането в обществото на нашите продукти най-добрите практики. Това е интегрирано управление на крайбрежната зона. Е, това е специално в район Задар. Е, там се изпълнява задачата за интегриране на предприятията, които произвеждат е, риба и морски продукти. И затова съществуват специални процедури също така има единна процедура за даване на разрешение за производство на аквакултури. Нашите приоритети сега са по-нататък да упростим на правните рамки администрацията, да използваме пространствено планиране при новите предпроизводствени мощности – да повишим ефективността наред с екологичната устойчивост, да въведем епидемиологично зониране и по-добре да реализираме продукцията на пазара и да разнообразяваме продуктите, които предлагаме. Като отглеждаме повече различни видове да използваме брандиране и ефективно планиране а, за увеличаване на вътрешното потребление. Да образоваме фермерите а, а, в духа на социална устойчивост на производството. Фермите за стриди и миди сега, сега са в застой, тъй като там се използват преди всичко традиционни методи на отглеждане – това са главно двучерупчести е, молюски. Главно това става в, в е, заливът Малистон, който е природен резерват. Е, и сега разработваме специална маркетингова стратегия. Необходимо е да бъдат използвани в нови технологии, в нашия институт работим за защитата на медиите от хищни риби, като използваме недеструктивна акустична техника. Тя вече е изпитана в рибните ферми, резултатите са обещаващи. И проекта, по който сега работим, наблюдаваме а, поведението на хищните риби в залива Малистон. Проект, който беше финансиран от Хрватската научна фундация, приключи миналата година. Ставаше дума за изследване на дивите морски популации, за да може да разширим производствата. Имаше е, тревоги по отношение на въздействието върху екосистемите на дивите риби. Проектът използваше инструментален и генетичен подход в подкрепа на аквакултурното производство, за да е, се осигури защита на морската среда. Ще ви дам вебсайта на този проект, където може да прочетете подробности за неговият обхват. Проект, който в момента се развива в нашия институт. Това е така нареченият проект Interreg Адри Акванет за иновации и устойчивост. Проект между Харватска и Италия. Да бъдат рибите по-устойчиви на патогени и екологичен стрес. Използваме и нови фуражи. Наред с това, опитваме се да разработим нови технологии за извличане на биогориво от отпадните продукти от рибните кафези като по този начин спомагаме и за почистването на местните водоеми. И наред това да добиваме енергия за инсталациите, за които става дума. С това ще приключа. Много ви благодаря за това, че ме изслушахте. Благодаря. Благодаря и на тримата ни лектори, които от различен ъгъл подходиха към нашата тема. Давам думата на колегите е, за въпроси. Госпожа Томанич. Благодаря. Госпожа Бушилич Карбар. Бихте ли ни разказали за някои от дейности, те, които извършвате е, за, в лабораторията по аквакултура института в Сплит. Питам ви, защото в Харватия рибното фермерство все още не е толкова популярно. Нямаме толкова много риба, която да се произвежда във ферми. Как можете да гарантирате, че може е, да популяризираме това фермерство в по-голяма степен? Това беше въпрос. Има ли други въпроси? На този етап изглежда няма въпрос. Аз имам въпрос към вас обаче. Имате ли нужда от превод, ако не говорите френски? Така. Трябва да изберете езика, който разбирате. You even have Croatian if you like. <laughs> Yeah, no, <laughs> I think Окей. Alors, ma question е... така. Въпросът ми е, е следния. Имаше една графика, в която се е, от, която отразяваше е, увеличаването на производството на а, аквакултурни риби. Можете ли да намерите нови зони, в които да развивате аквакултурата, като се имат предвид най-добрите практики, които са много важен елемент от интегрираното управление на крайбрежните зони, особено в зоната Задар. И в рамките на, тази, на, този, на това интегрирано управление намерили сте нови места, където може да се създадат такива аквакултурни ферми и как това ще се отрази на обема на производството. Ah, so, which question do you want? На кой въпрос да отговоря най-напред? На първи или на втория? И на двата. Първо ще отговоря на вашия въпрос, защото си го спомням по-добре. Интегрираното управление на крайбрежни зони наистина подкрепя производството в окръг Задар основният производител Харватия, Камарис, идва от този регион. Е, той е, върши много добра работа, е, контролира района, в който се намира. И наистина районът е много подходящ за аквакултура. Така че именно тяхното производство – е причина за голямото увеличение на производството на риба. А на въпроса на госпожа Томазич, спомняте ли си го? Бихте ли повторили въпроса? Не, не, не, ще отговоря веднага. Благодаря. Наистина се опитваме да повишим информираността и това, че производството на здравословна риба не означава непременно, че трябва да се произвежда само дребна риба. Тестваме захранки, които съдържат и трите биопродукта на растителна основа. Използваме и храна с насекоми, Измерваме растежа на рибата, цвета на филето, действието на различни храносмилателни ензими, биохимични и генетични индекси. Така че може с цифри е, да покажем каква е разликата между храненето на рибата с е, альтернативни протеинови източници – т.е. че тук има по-добри аминокиселини, Тоест, личи си, че рибата си расте съвсем нормално, тя е здрава и продуктът би следвало да бъде прием, приемлив за по-голямата част от потребителите. Благодаря. Благодаря, госпожа. Добре, сега ще ви попитам на английски. Как може да докарате рибата до хората? Защото знаете, че в Харватия хората не обичат такава риба от аквакултура. Не им харесва, обаче пък в крайна сметка има недостиг на риба. Понякога не могат да си позволят риба уловена в морето и затова много хора не я консумират. Има а, много риба от екологични системи и вие като морски биолог, вие като морски биолог, как можете да покажете на хората, че тази риба е здравословна и че тя със същите качества като морската риба? Наистина, а, участваме активно на изложения, научни изложения, активни сме в социалните медии, опитваме се да достигнем до хората които нямат научни познания и да им обясняваме с обикновени думи какво правим. Заедно с брандинга и маркетингова стратегия на производителите, смятам, че е, това е един добър подход за образоване на хората относно аквакултурните продукти. А храната, за която споменах, тя все още е в фаза на изследване. В момента сме на фаза лабораторни изследвания и ще е, е, преминем към тестване в местни ферми. Но сме доста далеч от, търговско, от а, е, а, търговското производство, поне на този етап. И дори да можем да накараме хората да повярват, че аквакултурата е устойчив и приемлив начин и един по-добър избор, Ако успеем да, да ги накараме да приемат аквакултурата като цяло, смятам, че а, тогава ще стане по-лесно за производството на аквакултура. Благодаря. Има ли други въпроси? А, вие споменахте, вашият проект във Франция, доколкото си спомням. Когато става дума за неместни видове. Дали има други страни, в които а, а, смятате да използвате тази практика? може ли да се използват кошери? Thank you. Възможно ли е да се инсталират подобни инсталации? Facile n'est pas le mot, euh, c'est terriblement complexe. В момента сме в процес на опростяване на системата. Опитваме се да я стандартизираме. Това е след Берлин и Брюксел, вече прилагаме по-сложни системи. По-сложно е, разбира се, на покрива да се прави нещо подобно, по-лесно е да се направи на земята. Но в, имаме проект голям с 8-10 хиляди квадратни метра. Между 50 и 100 тона годишно ще бъдат получавани. Разбира се, това не е нищо в сравнение с хилядите тонове, които се произвеждат от аквакултурата. Но да, да произвеждате 100 тона в един е, град като Лил, примерно, това не е малко. И искам да се върна на въпроса, който беше зададен. Искат ли хората да купуват и да консумират аквакултурна риба? но хората не знаят много неща. В момента вкусът, е, вкусът е на рибата е чудесен, цената е приемлива, няма, няма никаква химия в нея, а, както това е при някои други, в някои други случаи. Нито пък пластмасови е, отпадъци значи въпросът е просто да се работи за доброто хранене на рибите, да се обръща внимание на хуманното отношение към тях. И, а, а, и, и, имахме изложени риби, която беше двойно по-скъпа, но сто пъти по-пресна. Значи 17 часа е, трае рибата, иначе в лед много по-малко е това от трите седмици, които аз споменах. В момента нашето послание се възприема добре. И ако Европейската комисия ме попита дали мога да направя изложение по този въпрос. А, моите партньори работят по, и на ниво а, опаковки, и а, върху сама, самото а, храна, която се дава на рибата. А, и, а, всичко това дава възможност а, за достъп а, до път на пазара. Благодаря. Имах въпрос към госпожа Деля Круз. А, Стана дума а, за това как се фиксира а, въглеродният а, диоксид. А, как, какво е възможността това да става в, в блатата и в застоялите водоеми? Има ли в, в, вашата, в стратегията на комисията, взимат ли се предвид тези възможности? И разбира се, предвиждани ли са средства за тях? Благодаря за въпроса. Когато говорих за е, екологичното изпълнение, е, това е основен елемент. Не става въпрос само за смекчаване на определени екологични елементи върху аквакултура, за максимизиране на въздействието на аквакултурата върху околната среда. Така че трябва да се намери начин да се повиши информираността за тези екологични дейности. Говорихме за хидропоника, за аквакултура в сладки води, но това наистина трябва да бъде обсъдено. И всичко Тук става въпрос за нещо, което може да бъде подкрепено от държавите членки от МФФ. МФР. Благодаря за вашите отговори, тъй като няма други въпроси. Искам да благодаря на всички на наши лектори, на всички, които участваха в тази дискусия. Благодаря ви, че бяхте наши гости по темата аквакултурата. Благодаря на Европейската комисия. Сега предлагам да минем към следващата точка от нашия дневен ред. Тя се отнася за Черно море. От 19-та година ние поискахме разработването на перспектива за сектора рибарство в Черно море от е, е, е, наш колегата Христов. Още не е дошъл ли? Днес разменихме мнение с господин Бернал, Мигуел Бергемар, от Обща комисия по риболов за Средиземно море и госпожа Санду от института в Букурещ. Алло, си вупле! Get out if you have nothing to do here. Thank you. Okay. Um, where are the two experts? You are here. Къде са двамата експерти? А, аз... С вас ще започнем. ще дам думата господин Мигуел Бернал. Vous avez 10 euh, minutes, 10 minutes? Имате 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие да бъда тук и да представлявам своята организация. Имам презентация, ако може да я пуснем. Well, maybe why, while the presentation is put on the... Докато чакаме презентацията, може да се представя накратко. Представлявам общата комисия по рибарство за Средиземноморския регион. Имаме присъствие в Черно море, в почти всички страни. Някои от тях са страни, с които си сътрудничим, а не договорни страни, например Руската федерация. Искам да ви представя информация на моята организация. Ние сме изпълняваме технически проект за Черно море, който включва всички държави в региона, също и Руската федерация. Става въпрос за финансовата, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Благодарение на този проект събрахме доста важна информация – във връзка с рибарството и въз основа на тази информа, информация, ако може да отидем направо на четвърти слайд, нищо нямам с което да управлявам презентацията. Благодаря ви. Ще обясня накратко, че имаме технически проект, който ни осигурява подробна информация за сектора на рибарството. Няколко цифри, които са свързани само с хората на борда на корабите, но секторът е важен и като се вземат предвид всички хора, които живеят от риболов, но не са директно на риболовните кораби, тази цифра се умножава по 6. рибарите, най-вече древните рибари, са изключително важни за този регион. След малко ще се върна към а, този въпрос. Благодаря, благодарение на тази информация идентифицирахме а, проведохме технически консултации с нашите партньори и набелязахме основните предизвикателства в риберския сектор в този регион. На първо място това са ресурсите, които са експлуатирани и по-нататък ще ви дам и допълнителна информация. Също така, рибарите имат социално-економически проблеми в Черно море – Древните рибари в Черно море печелят по-малко в сравнение, например, с повечето региони в Средиземноморието. Имаме и нелегален и нерегламентиран, нерегламентиран риболов, който се разпространява в много региони и има отрицателно въздействие не само върху ресурсите, но и върху економиката. В допълнение, Черно море има много специфична екология, екосистеми. То е много уязвимо към човешкото въздействие. Това е едно много голямо анаеробно пространство. И в по-дълбоките води не могат да живеят никакви организми. Така че то страда силно от климатичните промени което според нас е голямо предизвикателство за този регион. Трябва да се адаптираме към него и за тази цел трябва да разгледаме ситуацията отблизо. Независимо, че положението на рибарите се подобрява в момента, това предизвикателство служава нашето внимание в бъдеще. Сега за статута на най-големите комерциални видове. Всички тези видове са идентифицирани като ключов приоритет за региона. Повечето от тях са свръхексплуатирани. Смятаме, че този риболов не може да се нарече устойчив. Има две, има две изключения. Цацата, където не е ясно, не е много ясно дали тук статусът е устойчив или не, но при всички случаи се приближаваме към крайния резултат и червения кефал, при който също положението е несигурно. Има сигнали, че а, е, той е свръхексплуатиран. По отношение на е, рапана, ситуацията не е нова, но е, този вид едва наскоро придоби важност за страните и пазарите и смятаме, че момента експлоатацията е близко до това, което може да се смята за устойчиво. Не всичко обаче е лошо. Видяхме, че повечето ресурси все още са свръхексплуатирани, но на този слайд виждате, че тенденциите са повече, с повече случаи положителни за повечето видове. И а, като се изключи цацата, а, за всички приоритетни видове има намаляване на свръхексплуатацията. И в долната част на този слайд виждате, че по отношение на калкана се стига до увеличаване на биомасата но индикациите са, е, е, че има подобрение. И след, тъй като времето ми е ограничено, ще кажа няколко думи за социално-економическите и е, предизвикателства. В сравнение с останалата част от Средземно море, където също работим, тук имаме един по-малък сегмент с високо ниво на заетост, то възнаграждението в сектора е много ниско. И едно от заключенията, което направихме след анализа на данните, е, че всяка инвестиция в посока подкрепа на дребното рибарство ще се отрази на заетостта, но също така ще помогне и на този уязвим сектор и на рибарската общност. Също в този сектор има най-низкото възнаграждение с, в сравнение с всички други региони в Средиземноморието. И причината е, че голяма част а, от улова в Черно море не е за консумация и съответно а за а, фураж, така че цената му е по-ниска и социално-економическите предимства са по-малко. И сега последната част от моята презентация. Надявам се, ще, ще, тази информация ще бъде полезна в тази дискусия. Имаме три основни аспекта. Борба срещу нелегалния и нерегулиран и необявен риболов и също така третата група мерки е, е, е, се е насочена към опазването. На първо място управлението набелязахме вече план за действие за, древни, за древните рибари в Средиземно море и в Черно море. И от това очакваме да подобри начин на живот на най-уязвимите рибарски общности в тези региони. Имаме също и план за управление на Калкана вече постигнахме, видяхме някои подобрения, но смятаме, че този, този вид риба трябва да бъде предмет на устойчива експлоатация. И това, както вече казах, за рапана, това е нов вид на пазара, но той предизвика голям интерес и така че има нужда от научен подход, така че рибарите да могат да вземат информирани решения за управление на риболова на този вид. Има и някои препоръки, които са задължителни за всички наши членове и за нашите договорни партньори. Що се отнася до борбата с нерегламентирания риболов, имаме няколко препоръки, включително регионални планове за действие, Също така правим годишни планове, които да ни помогнат да идентифицираме дейностите в Европейския съюз в тази връзка. Също така подобряване на системата за контрол и електронните бордови дневници. Това ще бъде един по-добър метод за контрол на риболовния сектор. И също така за риболовните мрежи, и намаляване на всеки вреден ефект при този вид риболов. Що се отнася до опазването, имаме няколко мерки. Мерки е, за опазване на уязвимите видове, специфични, специфични мерки за опазване в Черно море и също така смятаме, че тези мерки ще помогнат за увеличаване на прилова, за управление на прилова. И сега информация за това какво смятаме, че трябва да се направи и за действията, които предприемаме за постигане на целите в сектора – Първата група действия е подобряване на информираността и капацитета на държавите за по-добро вземане на решение, обучение и действие за увеличаване на капацитета. Опитваме се също да откриваме нови възможности. Както вече казах, двете основни цели е да се увеличи потенциала за е, е, ловенето на рапани, докато Работим също така и за възстановяване на популацията на калкан, тъй като това е основният улов в региона. Инвестираме в малки рибарски стопанства, подкрепяме университетите, така че те да могат да предоставят капацитет и обучение на малките рибари. Събираме данни, управляваме ги Насърчаваме туризма и, и сектора на синята економик, економика, така че да подобрим начина на живот на хората в този сектор. И накрая ангажираме се в различни действия за борба с нерегламентирания риболов, за въвеждане на по-добри системи в Черно море. Сертификация, инспекции, проследимост на рибните продукти. И с това приключвам моята презентация. Още веднъж благодаря и с радост очаквам вашите въпроси. Окей, okay, bah, merci beaucoup pour votre euh, présentation, monsieur Бернал. Много ви благодаря. Благодаря, господин Бернал. Сега, госпожа Санду, давам ви думата, за да представите вашата лекция за 10 на минути. Благодаря. Благодаря ви за възможността да участвам в днешното ви заседание. Ще се опитам да ви представя онова, което ни притеснява във връзка с един много специфичен рибен вид, който в миналото бе източник на поминък за региона на река Дунав и Черно море. Към момента този вид вероятно е предизчезване. изчезване. Защо поставяме акцента върху есетрата? Защото това е най-ценният сладководен вид, ценен заради хайвера си. На есетрите се гледа като на живи изкопаеми. Те са преживели изчезването на динозаврите. Есетрата е с висока економическа, културна и научна стойност. Тя е един от рибните видове, превърнали се в символ на региона на река Дунав и Черно море. Есетрата в миналото бе важен източник на поминък за местната рибарска общност. Данните показват, че през периода преди Втората световна война уловът се е колебаял между 200 и 900 тона годишно. Това въжи за периода до 1939 година. През 1939 година е допусната голяма грешка. Позволен е уловът тогава на прекалено голям брой зрели вече индивиди, което се е отразило зле върху възпроизвеждането на вида през следващите години. През 1939 година есетрата не е могла да достигне предишния обем на производство. През следващите 30 години уловът се е колебал между 200 и 300 тона годишно. Това е въжало за периода до 70-те години когато се е предприело още едно действие, което е имало катастрофални последици за есетрата. Били са изградени диги на река Дунав, поради което рибите не са могли да достигнат до зоните, където са хвърляли хайвера си. От 89-та година нататък броят есетри е намалял до толкова, че вече дори не може да се говори за улов на този вид. Кои са основните характеристики на есетрата? Тя е сред най-старите видове на Земята, на около 250 милиона години е. Есетрата е най-едрият сладководен вид. Тя достига дължина до 8 метра и до 2 тона тегло. Подобни екземпляри в днешно време вече не се намират. Рибите късно достигат зрялост, т.е. повечето от тях се нуждаят от 10 години, за да могат да започнат да се възпроизвеждат. Освен това, това е риба дълголетник. Тя може да достигне възраст над 100 години, но към момента средната възраст, която достига есетрата е около 30 години. Есетрата живее и се храни близо до дъното, т.е. тя е особено чувствителна спрямо замърсяването, тъй като там се събират повечето замърсители. Повечето есетри са далеко мигриращи видове. Те мигрират от Черно море до река Дунав, за да хвърлят хайвера си. След като се възпроизведат, по-възрастните екземпляри, както и младите екземпляри, се завръщат в морето. Какъв е настоящият статут на опазване? Съгласно по данни на Международния съюз за опазване на природата от 2010, които бяха потвърдени и от предварителната оценка миналата година, пет вида есетра са силно застрашени, а един е уязвим. В басейна на река Дунав се наблюдаваше в миналото най-високото ниво на биологично разнообразие в Европа. От 8-те вида есетра в Европа, 6 вида се намираха в река Дунав. Това вече не е така. Атлантическата есетра се смята за вече изчезнала. Друг вид, шипът, се смята за изчезнал в по-долната част на река Дунав. През изминалите 20 години е имало само епизодични примери за улов в средната част на реката. Руската есетра е третият вид есетра, която е застрашена от изчезване. Всички останали видове също са с много лошо състояние на опазване. Данните за естественото възпроизвеждане, т.е. броят млади есетри родени в река Дунав, които мигрират към Черно море показват, че първите два вида са с много разпокъсана популация. Става дума за моруната и за звездообразната есетра. В някои години се регистрира голям брой млади екземпляри, в други години обаче броят им е изключително нисък. Последната графика за руската есетра показва, че този вид е в особено критично състояние. От 2010 година насам вече не е регистрирано естествено възпроизвеждане на този вид. А нито един вид не може да оцелее, ако не се раждат млади екземпляри. Какво заключихме? Заключихме, че останалата популация е в много уязвимо състояние и трябва да бъде опазена, ако искаме да не изчезне. Кои са основните причини за намаляването на популацията? Това са свръхуловът, незаконният риболов и страничният улов, както и замърсяването. Есетрата е изложена на пестициди, използвани в селското стопанство, на фармацевтични продукти, от миял, миални препарати, които се отделят в водите от градовете. Изложена е също така и на замърсяване на въздуха. Друга причина за намаляването на популацията е загубата на миграционни коридори. Изграждането на диги на река Дунав наистина пречи на есетрите да достигнат до репродуктивните си зони. Ако не могат да си хвърлят хайвера, есетрите просто не могат да оцелеят. Освен това се разрушават и малкото останали естествени местообитания по долното течение на река Дуна, поради изграждането на хидротехнически съоръжения, както и поради драгажни дейности. Все по-трудно е за есетрата да намери зони, където естествено да се възпроизвежда. Освен това е много малък и броят на екземпляри за възпроизвеждане. Броят потенциални родители, които се срещат и се възпроизвеждат, е, много силно намалява с времето. На последно място, но не и по значение, трябва да опоменем и неместните видове. Те влизат в е, конкуренция с есетрата при търсенето на храна. Хранят се освен това и с е, млади екземпляри есетра. Какви мерки се прилагат за опазване в Дунавския регион? Сред тях се нареждат плана за действие за опазване на есетрите в река Дунав по Бенската конвенция. Освен това е забранен уловът на есетра в страните по течението на река Дунав. Започна също така и работа по водещ проект Есетра 2020. Есетрата бе обявена през 2016 за основен вид в региона на река Дунав. Бе въведен също така и общоевропейският план за действие за есетрата, който се прилага повсеместно в Европейския съюз. Всички тези мерки за опазване обаче трябва да бъдат съпътствани и от мерки за опазване в региона на Черно море. Какви полки можем да си извлечем от програмата за опазване в Балтийско море? В региона на Балтийско море бе допусната една огромна грешка, след като бе изтребена и последната есетра в диво състояние. Бяха необходими 20 години за да започнат програми за възстановяване на запасите. По тази програма все още няма постигнати успехи, тъй като много местообитания все още се нуждаят от възстановяване. Друга полука е, че рибните запаси много чувствително реагират на измененията в климата на инвазивните чужди видове, на масовия туризъм в крайбрежните райони, на нефтохимическата промишленост, на изграждането на хидротехнически съоръжения, ННН риболова и страничния улов. Регионът на река Дунав и Черно море все още се възползва от едно огромно предимство. А именно там има все още популации в диво състояние, т.е. все още има естествено възпроизвеждане. Трябва да се защити съществуващия генофонд и спешно да започнат мерки за опазване. Това може да е по-лесно <clears throat> в сравнение с региона на Балтийско море. Няколко мерки за опазване са предложени за региона на Черно море. Те целят учредяването на научни програми за мониторинг с цел установяване на основните местообитания и създаването на защитени зони, за да се опазят тези местообитания и останалите живи екземпляри до възстановяването на популациите в диво състояние. Предлагаме също така да се използват им аквакултури с цел опазване в крайбрежните региони. Така ще могат да започнат програми за възстановяване на запасите, ще може да се наблюдава и ефективността. Изключително важно е да се упражнява контрол върху спазване на забраната за улов. Тази забрана е наложена на всички страни в региона на Черно море и страните в долната част на река Дунав, но не функционира много добре прилагането й. Друга възможност е да се разработят альтернативни възможности за поминък за местните общности, за да не извършват те незаконосъобразни дейности. Следва също така да се насърчава и производството на аквакултури за търговски цели. Така ще може да се откликне на потребностите на местните пазари? Как може риболовният сектор да се възползва от защитните мерки? Може да ви прозвучи малко изненадващо това, което ще ви кажа, но създаването на зони за възстановяване на рибните запаси не доведе до ползи, нито от гледна точка на биологичното разнообразие, нито от гледна точка на сектора. Защо? Защото рибите увеличават размера си, произвеждат повече млади екземпляри, но тези млади екземпляри не остават в защитените зони. Те излизат извън тях и там могат да допринесат за повече улов. Следва да се насърчи биологичното разнообразие в моретата, както и да се насърчи биологичното разнообразие в морска среда трябва да се увеличи също и устойчивостта на екосистемите. Това са и констатациите в доклад, изготвен от вашия политически отдел Б. Има много примери от Франция, Испания, Шотландия и Италия, които показват, че един такъв модел може да сработи. Първоначално рибарите бяха против създаването на такива зони, но в крайна сметка през за период от 10 години осъзнаха какви са ползите. Сега са в подкрепа на подобни мерки. Има и още една мярка, от която могат да проистекат ползи на две нива. Това е намирането на альтернативни възможности за поминък за местните общности. Рибарите при положение, че вече по-малко се занимават директно с улов, могат да работят в областта на биологичното селско стопанство, в производството на аквакултури. Могат също така да допринесат и за развитието на екотуризма, например. Кои са основните ни констатации? Есетрата е изложена на риск в цяла Европа. Примера, който даваме с региона на река Дунав и Черно море е просто един пример – Общо европейският план за действие за есетрата, прият наскоро, съдържа основните мерки за опазване, които трябва да се предприемат на ниво Европейски съюз. Създаването на зони за възстановяване на рибните запаси във всички европейски морета може да насърчи развитието на сектора в Европа. За да има дългостраен ефект от това, трябва да се установи сътрудничество с заинтересованите страни на местно равнище. Трябва също така да се прилагат и компенсаторни мерки, както и да се намерят альтернативни възможности за поминък. Thank you for... Благодаря. Благодаря за е, вашите лекции. Не, се мина пак на френски, каза председателя. Днес говоря френски. Uh... Да, има надежда, но аз ще говоря, аз ще говоря български. Uh, thank you, uh, uh, Chairman. I would like to thank um, Mr. Bernal and um, Mrs. Sandu that they drew the attention of the Commission to the problems of the Black Sea. То е най-новото море на Европейския съюз, за което, на което Съюзът има излъз след присъединяването на България и Румъния през 2007. Черно море има редица специфики, както от международен и политически, така и от биологичен и географски характер. Разбира се, междуправителствен диалог съществува. Бяха прияти няколко стратегически документа, но, както знаем, освен България и Румъния, четирите други международно признати крайморски страни не са членове на Европейския съюз. Това са Украина, Русия, Турция и Грузия. Поради членството си в Европейския съюз, България и Румъния трябва да прилагат определени мерки за опазване на рибните ресурси в своите териториални води, но тези мерки не могат да донесат максимален ефект, ако не се прилагат и от останалите държави около Черно море. Това затруднява цялостния подход и систематичност при изготвянето на научни изследвания и информация за басейна. Все по-често говорим за изменение на климата, Черно море става нагледен пример за ефектите от него. С повишаването на температурата на морската вода се наблюдава и ново видово разнообразие. Учените докладват появата на нови за Черно море видове, които са характерни за Средиземно море, като например морската звезда. Настаняването на нови видове е, разбира се, дълъг процес, но науката показва, че той вече е започнал. Това обославя и нуждата от заделянето на по-голям финансов ресурс за научни изследвания от различните заинтересовани страни, защото тези нови видове има вероятност да нарушат съществуващия баланс сред вече съществуващите. Екологичното състояние на Черно море също е много чувствително. Според някои изследвания Черно море е едно от най-замърсените в Европейския съюз. За това допринасят различни видове човешка дейност – това няма как да не оказва влияние и върху ридните запаси. Макар социалният отпечатък да е по-малък в сравнение с други сектори, секторът също генерира работна ръка и вече има развита експертиза, която не трябва да се губи. В своята презентация господин Бернал обърна внимание на рибарския флот в Черноморе. Рибарският черноморски флот на Европейския съюз – се състои от около 1860 рибарски съда в България и 127 в Румъния. Общо в морето има около 11 500 такива съда, сумирано заедно с другите крайбрежни страни. Това, с което се характеризира европейският флот, особено за България, е, че голяма част от него са всъщност рибарски лодки – Голяма част практикуват риболов в много ограничен обем и за малка част от годината. Профилът на рибарите е сходен с този на заетите в областта на селското стопанство, основно възрастни хора. Интересът сред младите е малък. В рибарският сектор на Европейския съюз по Черно море се наблюдава ниско ниво на обединение и организация. Това е проблем, за, това са проблеми, за които могат да се търсят добри практики, но по същество е необходимо правителствата на засегнатите държави да окоръжават този процес. В своя доклад, освен препоръки на съответното политическо ниво, бих искал да очертая и добри практики и тенденции. На световно ниво сериозна част от рибните запаси е обект на свръхулов – Същевременно обаче търсенето на морска храна и на протеини расте. С други думи, има търсене за продуктите от рибарството. Смятам, че рибарският сектор в Черно море може да се включи в задоволяване нуждите на това търсене. Например, чрез разработване на ферми за риби, миди и водорасли. Те няма да пречат на естествените популации от съответния вид, не биха пречили и на други сектори, като туризма. Друга добра практика това са етикетите и специалните означения – Смятам, че това, което рибарската и преработвателната общност може да обмисли, е да се въведат общо разпознаваеми означения, които ще помогнат на потребителя да прави информиран избор при закупуването на краен продукт. Относно положителните тенденции и възможности, смятам, че е важно да се отбележи, че преработвателната индустрия в сектора се развива добре и изнася продукция както в други страни членки на Съюза, така, например, и на трети пазари, като имаме случаи на износ към далечния изток. Имам и редица други предложения, които ще включа в доклада, който се надявам да можем да обсъдим в тази комисия през месец май. Благодаря ви за вниманието. Très Много ви благодаря. А, а сега, а, преди да ви дам думата за въпроси, Благодаря на експертите за техните презентации и за това, че приеха да говорят пред нашата комисия. Имам един въпрос относно Черно море. След като има свръх Улов и това се дължи най-вече на четирите държави, които не са в Европейския съюз – искам да попитам дали те имат желание да участват в преговори за подобряване на ситуацията в Черно море и колко, доколко искат да участват или биха приели една система за мониторинг в Черно море. Благодаря. Благодаря за вашия въпрос. Аз имам въпрос, който е продължение на вашия въпрос всъщност. Има ли достатъчни възможности за контрол защото говорихме много за а, ННН риболовът. А, но а, как ще се борим с незаконния риболов? Не знам дали на експертите да дам думата или някой друг иска да а, коментира преди да дам думата за отговора на експертите. Благодаря, господин председател. Преди всичко да ви поздравя за изборът ви за председател на тази комисия. Черно море е много важен, много важен сектор за Европейския съюз. Макар, че риболовните кораби са само 3% и количество на улова е 4%, но, но има също и екологични процеси, на проблеми на околната среда и не са големи рибните запаси, но те са много важни, имат много голямо значение за нас. Трябва да вземем мерки за управление на тези рибни запаси. Необходимо е да имаме отделни квоти, както за цацата, така и за калкана. Е, и а, тези намерения бяха а, конкретизирани в а, декларациите от София и Букурещ. Значи тук трябва да участват обаче всички страни в региона. Вие споменахте, че проблема, а, а, а, е, проблемът е незаконния е риболов. Защо това е? Защото няма контрол. И затова ние трябва да укрепим тези механизми. През 2019 година приехме нов план за управление на Калканът в Черно море. И имаме система за даване на разрешения за риболов, също така система за а, а, а, използване на квотите и също така система за санкции. За първи път Черно море ще има такива санкции, ако надминете това, което ви се полага по, по квотата ще имаме а, система за сертифициране на улова, т.е. търговията с калкан ще бъде контролирана и за първи път въвеждаме подобен механизъм. Т.е. ние укрепваме органите, които се занимават с контрола. Е, агенцията в момента подготвя инспектори, и ние а, задължаваме всички а, заинтересовани страни да участват в тази програма за образование и подготовка. Необходимо обаче сътрудничество на всички нива. На научно ниво, на ниво обмен на данните, на, в областта на контрола, а също в областта на регионалните програми. И затова започнахме програма, наречена Black for Fish. В нея Турция, Русия, Украина имат възможност съвместно да участват в научни изследвания и също така в програмата Аквакол. И това е нещо много важно. Имаме демонстрационен център, за да насърчаваме аквакултурата в Черно море. Аз посетих един център, подобен център в Турция, където се отглежда калкан и есетра. И смятам, че много важно е да се продължа това засилено сътрудничество, въпреки геополитическите трудности в региона. И ви каня, ако искате да участвате, ние ще уредим, организираме министерска конференция в Грузия за да видим до каква степен е напреднала конвергенцията и как може това сближаване да бъде в полза на региона. Ще планираме конкретни действия. Първо да се борим с ННН риболова, за да разработим нов план за управление, да управляваме ресурсите, да планираме научните изследвания. А също така да приемем нова програма за управление и същевременно да се сложи край на незаконния риболов. А, това е едно добро начало и се надяваме, че с вашата помощ ще може да продължим а, да участваме в тази работа. Благодаря на секретарята за всички а, усилия, положени до сега. Програмата, програмата за Черно море е много важна. Господин Николов, който е начало на тази програма, българин, това е много важно. И а, моля всички да споделят а, своите знания и своят опит в областта на управлението и опазването на рибните ресурси. Благодаря. Има ли други въпроси? А, нашите експерти, имате ли нещо да добавите към това, което вече чухме днес? Благодаря, господин председател. Искам да добавя нещо към казаното от госпожа Линиари. Става въпрос за декларацията за среща на високо ниво в Грузия. Имаме много силно участие на техническо ниво във връзка с този проект. За първ път Имаме съвместна дейност между нашите страни. Имаме организирани срещи с Турция, с Грузия, много добри дискусии с България и Румъния относно подготовката на риба, данни за риболова. И много добре сътрудничим с всички държави. Има и искане от Украина и Грузия за дейности връзка с увеличаване на капацитета и съвместни дейности с Европейския съюз. И тази молба за създаване на, на капацитет демонстрира желанието за контрол на собственото рибарство, което като този контрол преди не беше особено добър. Така че нещата се променят и има желание за подобряване на капацитета в тези държави и начин им за справяне с собствените им ресурси. Има желание да седнат заедно и да се заемат с проблемите, които делегатите споменаха. Тоест всички разбират, че правилата за Черно море са общи и най-вече европейските държави смятат, че правилата не се спазват в другите части и в другите страни, а това не може да продължава така. Тъй, че тези държави искат сътрудничество и смятам, че много бързо ще имаме резултати в най-близко бъдеще. Е, Благодаря, госпожа Санду. Вие да добавите нещо? Относно възможността за контрол на незаконния риболов, не мога да говоря за всички видове в Черно море, но по отношение на контрола на есетрата, ако оборудваме корабите с GPS и а, техните движение се следи от сателит, това може да ни помогне да следим кой къде ходи. И по този начин а, а, след това на брега те могат да бъдат подлагани на контрол. Все пак трябва да се приберат някъде. Също така да се следи происхода на рибата в ресторантите, защото обикновено това е крайната точка на незаконния риболов. И а, когато ресторант поръча есетра, винаги получаваме информация, че тя идва от аквакултура, обаче на практика происходът не е добре контролиран. Така че, ако има проследимост на храната, на рибата до ресторанта, това ще бъде много важно. Благодаря за тези допълнителни разяснения. Сега предлагам да минем към следващата точка от дневния ред. А, това е тема, по която не един път вече сме разговаряли. А, включително нашето последно а, заседание. Това е протоколът за изменение на Международната конвенция за опазване на Атлантическия тон – не става въпрос да повториме още един път всичко, което сме казвали не един път по този въпрос. Ще дам думата на госпожа Конте, за да ни представи своите препоръки. Благодаря, господин председател. Преди години Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, комисията ИКАТ, постигна съгласие за необходимостта от промени в конвенцията си с цел повишаване ефикасността си и повече ефикасност при опазването и управлението на видовете, спадащи към компетентността й. На 13 март 2013 съветът оправомощи Европейската комисия да преговаря по съответните изменения от името на Европейския съюз, който е договаряща страна по ИКАТ. Европейският парламент сега следва да даде своето съгласие за измененията, предложени от комисията. Предложените изменения са в съзвучие с мандата, предоставен от съвета, в съзвучие са и с опор, най-вече с външното и измерение. Най-важното изменение е разширяването на приложното поле на конвенцията, така че то да включва управлението и опазването на кулите и на скатовете. Друго нововведение е свързано с новия механизъм за уреждане на спорове. Държавите членки може да се възползват от този механизъм на доброволен принцип, но решенията по него са обвързващи за заинтересованите страни. Освен това, ще настъпят промени и във вътрешните процедури по вземане на решение, най-вече по отношение на следните три аспекта. Първо, правилата и кворума при гласуване в комисията и КАТ и по-точно изискванията за обикновено мнозинство, когато не е възможен консенсус. Второ, разпоредбите за влизане в сила. Трето, процедурата за внасяне на възражение срещу препоръките на ИКАТ. За да бъде колкото се може по-гъвкав процесът на гласуване в случай, че не може да се стигне до консенсус, решенията ще се вземат от мнозинство от две трети от членовете на комисията. Срокът за влизане в сила на препоръките ще се намали от 6 на 4 месеца, за да бъдат бъдат прилагани по-бързо решения. При все това решенията няма да могат да влязат в сила в рамките на по-малко от 3 месеца. Така ще има време за внасяне на възражения, без да се стига до забавения поради това. Максималният срок за внасяне на възражение е 4 месеца от датата на уведомлението. Членовете, които внесат възражение, ще са освободени от прилагането на препоръките. Въпреки това, ако възражението се ползва с подкрепата на мнозинството, т.е. 50% плюс още един член, препоръката няма да влезе в сила за никого. Този процес и свързаните с него графици дават възможност да не се задължават държавите членки да изпълняват решения, които не споделят. Червената нишка, която свързва всички предложени изменения е повече прозрачност при процесите и процедурите. По този въпрос зададох много въпроси на Европейската комисия, на която благодаря за взаимодействието й. Важно е представителите на сектора на рибарството и НПО да продължат да участват в редовните заседания на ИКАТ и на спомагателните й органи. Поради това смятам, че трябва да дадем съгласието си за протокола за изменение на конвенцията, тъй като измененията по нея ще повишат ефикасността на регионалните организации за управление на рибарството. Те са необходими също така, за да има устойчиво управление на биологичните и морски ресурси, както и на уловените видове в контекста на риболовната дейност, спадаща към компетентността на ИКАТО. Благодаря, госпожо Конте. Има ли някой, който желая да се изкаже по този пункт? Виждам. Имате ли да добавите нещо, господин Ясен? След като сте тук. Благодаря, господин председател. аз искам да ви поздравя с избора ви. Аз, на английски са ми точките за говорене. Най-напред да благодаря на а, докладчика за предложението. Съгласни сме с съдържанието му и с начина по който е изложено. След 7 годишни преговори, много пъти доста трудни, вървим в правилна посока, за да може да се модернизира процеса за взимане на решение и да имаме възможност да говоря, да се управляваме определени видове, такива като акулата, например. Да ви обърна внимание върху един аспект на доклада, то е на седма страница механизмът за уреждане на спорове в новата конвенция. Казва се, че решението ще се вземе от комисията. Всъщност арбитражният орган, той ще бъде външен арбитражен орган, който ще вземе решението. Искам да ви обърна внимание, за да няма заблуждение по този въпрос. Същевременно надяваме се, че комисията и Европейския парламент – не само ще подкрепят а, а, тези предложения, но ще се съгласат с тях, за да бъдат те прияти. Благодаря. Ако няма други въпроси, а, предлагам да минем на точка 15. А точка 15 това е точка разни. Сега датите за следващите заседания. Добре, имате думата, госпожо, що ми искате. Искам а, да ви пожелая а, успех на новия пост. Въпросът, който искам да повдигна по точка разни, въпросът е за така наречените кораби призраци. Не знам дали сте чули за това, но от край брега на Ирландия в неделя един кораб близо 18 метра дълъг беше той е изоставен и вече 18 месеца плува из Атлантическия океан. Подобен изоставен, напуснат кораб представлява заплаха за петролните платформи, за газовите платформи, за риболовните кораби. Това е доста голям кораб. Той сега е, е стигнал до е, ирландския бряг. Опитваме се да оценим е, опасността за околната среда, тъй като в него има доста голямо количество леко дизелово гориво. Въпросът ми към вас, господин председател, и към комисията е какво можем да направим – за да избегнем съществуването на подобни кораби, които биват изоставани и сами плават из Световният океан, защото това е заплаха не само за корабоплаването, не само за риболова, не само за рибните запаси, но и заплаха за всички, които плават в Световният океан. бих искала да чуя дали има нещо, което ние в Европейския парламент може да направим по този въпрос? Is it a fishing ship? No, it's, a, it's not a fishing boat, no? no. Не, не, не, не става дума за е, риболовен кораб. Не, това е, е товарен кораб. Écoutez, on va... Предлагам да си вземем бележка и е, ще се обърна към комисара, който отговаря по тези въпроси. И да се обърнем към Европейската комисия с, <clears throat> с официално питане, а също и комисията по транспорт. Това, разбирам, че кораба е пълен с а, е, мазут, може би, или с а, е, някакви други, някакво друго гориво, което представлява опасност за околната среда. Ще видим как може да реагираме и какво може да направи комисията, Европейската комисия и комисията по транспорт. Ще се върнем на датите. На 24 февруари 5 часа е срока за внасяне на изменения. Връщам се към точка разни, ако няма други желания по точка разни. Вашето изказване беше, взехме си бележка от него. И сега стигаме а, а, до следващото. Ще се видим отново на 16 март в 3 часа след обед. А до утре на координаторите. Благодаря за вашето участие. Закривам заседанието.